Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Дами и господа, уважаеми колеги, много се радвам, че сте тук. Съобщение от кабината. Преводачите ви уведомяват, че трудовоправният спор поради едностранното наложените условия на труд навлиза в третата си седмица. Ръководството на Европейския парламент не е направило опит да се свърже с нас за разрешаване на конфликта. Вследствие на това преводът ще спре в 18.30 официално обявение за край на заседанието час. Uh, say... Искам да кажа няколко думи на родния си език stopniu zależy od e, współpracy z tłumaczami i działalności tłumaczy. To jest, Искам да кажа, че нашата работа до голяма степен зависи от преводачите и от това, което правят те. В Европейския парламент е, те е, извършват основна дейност. Без тях ние няма да можем да работим. Ние работим на най-много езици в света, на които и от които се, преве, се превежда. Което означава, че Европейския парламент е, работи с повече езици, отколкото ООН. Е, тук езиците са 23, които не се превеждат на всички заседания, в това число е при нас, но на пленарно заседание се превежда от и на всички езици докладчиците, с които работим, също бяха съгласни да отделим това време, затова ви моля сега да се сложат слушалките, да нагласете канала, на който разбирате най-добре и сега ще дам думата на преводачите, както сме се разбрали. Имате думата. Преводачите ви уведомяват, че трудовоправният спор поради едностранно наложените условия на труд навлиза в третата си седмица. Ръководството на Европейския парламент не е направило опит да се свърже с нас за разрешаване на конфликта. Вследствие на това преводът ще спре в 18.30, официално обявеният за край на заседанието час. Окей. Okay. Okej. Okay. Dzisiaj 18.30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 Обикновено молим преводача да останат няколко минути повече с нас, когато имаме комисари, но днес това няма да бъде възможно. Подобна е ситуацията и на тристранните срещи. Преводачите ще останат с нас тук и на тристранните срещи е, до официално предвидения час. Знаете, че особено за тристранните е, срещи това Праводача да останат с нас е много важно, защото там една тристранна среща ще продължи 5 часа повече от планираното. Но случва се понякога да трябва да работим по-дълго. Просто трябва да се постараем да бъдем ефекти, ефективни и да приключим на време. Започваме срещата с приемане на дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред можем да го считаме за прият. Моите съобщения нямам специални съобщения. Трета точка. Време на протокола от предишни заседания. 23-24 април беше предишното ни заседание. Ако няма възражения до края на заседанието, протоколите ще се смятат за прияти. Първа точка от дневния ред що се отнесе до, съдържа... до съществената част на заседанието. Всъщност това е четвърта точка – разполагане на инфраструктура за альтернативи горива в Европейския съюз, време за действие. Господин Краснодемски е нашия докладчик. Както знаете, ИТРЕ прави свое становище за Комисията по транспорт. Това е комисията, която отговаря за тази важна тема. Днес, след обяд, господин Чесак, който е от ЕКАРЕ също, ще замени господин Краснодемски, който е наш докладчик. Заповядайте. В imieniu, jak rozumiem, пана професора Здислава Krasnodębskiego. Бързо proszę. Заповядайте от името на професор Краснодемски. Е, господин председател, благодаря ви. Господин Краснодемски, за съжаление, днес не може да участва в нашето заседание, защото има проблеми с полетите, затова той ме помоли да взема думата от негово име. Уважаеми колеги, за мен е чест да ви представя нашето становище за развитието на инфраструктурата за альтернативни горива в Европейския съюз. Европейският съюз има изготвен план за действие и оцени рамковите условия в страните членки. Крайно време е Европейския парламент да, да излъчи ясен сигнал към всички участници, които работят по инфраструктурата за альтернативни горива не бива да забравяме и останалите пазари, например Китай, където мрежите се развиват с много по-голяма скорост, отколкото бяхме очаквали. Следователно, нашия пазар трябва да ускори своето развитие. В противен случай ще изгубим скорост и няма да бъдем в състояние да вървим в крак с глобалното развитие. За това съм се концентрирал върху четири основни момента а, около този проблем. Нашата цел е Комисията по транспорта да чуе е, това, което имаме да кажем. Надяваме се колегите да успеят да проследят е, нашата логика и да се занимаем с най-важното. Ще, ви, ще се спра сега на две основни теми. На първо място е, трябва да направим така, че по-голямата нужда от енергия да не наруши е, сигурността на снабдяването с електроенергия в регионите. Т.е. трябва да се правят инвестиции е, в електромобилността, но и в интелигентни мрежи и точки за зареждане. Ако не вземем преди това, ще имаме пикове на потреблението и по-високи цени на електроенергията. Освен това, трябва да направим така, че фондовете от новата многогодишна финансова рамка да се използват по възможно най-добрия начин, така че да можем да се възползваме от потенциала на альтернативните горева. Имам предвид програмата Хоризонт, структурните фондове, инвестиционния фонд и така нататък. Всички те играят много важна роля за развитието на инфраструктурата. Трябва рационално и координирано да използваме тези е, е, инструменти и да избегнем така наречената долина на смъртта, която се простира между научно-изследователската дейност и производството. Благодаря много, че изслушахте моето становище. С нетърпение очаквам да чуя вашите коментари и предложения за изменения, след което ще ви предложа компромиси. Желая на всички нас приятна работа. Благодаря ви за това, че прочетохте становището на професор Къснодемски докладчик по становището. Сега ще дам думата е, госпожа на представителката на ЕНП. Тя, за съжаление, не е, е в залата. Тя е предала обаче своите коментари на секретарята на ИТР и аз ще ги прочета. Хенна Виркунен, shadow reporter of behalf of EPP. Госпожа Вирконен. Докладчик Сянка по становището. Искам да благодаря на господин Краснодемски за неговото проекто становище. Съгласна съм с това, че от изключителна важност да се насърчи развитието на промишлеността, която работи за производството на акумулаторни батерии. Трябва да повишим конкурентоспособността на Европа. Автомобилостроенето е от изключителна важност за Европа. За това трябва да насърчим използването на альтернативни горива при електромобилността и да намалим нашата зависимост от изкопаемите горива. Също така трябва да подкрепим енергийната сигурност в Европа. Европа трябва да постави цели за развитие, които да са технологично неутрални. Наша цел трябва да бъде да намалим емисиите. Възобновяемите горива са бърз и ефективен начин за намаляване на тези емисии. Затова Смятам, че устойчивите биогорива са ам, добър път за намаляване на емисиите, докато се разработят друг вид автомобили. За съжаление, навлизането на тези автомобили на пазара е бавно и се изисква целенасочена политика. Мрежата за зареждане с альтернативни горива и точките за зареждане трябва да бъдат е, доизградени и то на пазарен принцип. Комисията трябва да гарантира адекватно финансиране на инфраструктурата за такива автомобили. Това трябва да се направи със съществуващите финансови инструменти, като EFSI, е, Европейска инвестиционен фонд, програмата Хоризонт. Това бяха бележките на госпожа Вирконен, докладчик сянка на ЕНП, госпожа Вернер от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря за, според мен, доброто проекто становище. Аз също смятам, че бързото и адекватно разширяване на мрежата за альтернативна горева е много важна стъпка за декарбонизацията на транспорта. Аз смятам, че становището на нашата комисия може да направи така, че да бъдем по-амбициозни инфраструктурата може би сега е достатъчна за сега движещите се автомобили, но мрежата не е достатъчна, за да се достигнат нашите цели за 2025 година. Някои държави членки все още проявяват много малко амбиция в това отношение. Мисля, че това трябва ясно да бъде посочено в нашето становище. Когато не са достатъчни плановете за действие, комисията трябва да се задейства и да излезе с законодателно предложение. Комисията трябва да задължи страните членки да изпълнят минималните цели. Комисията говори за инвестиции между 12 и 22 милиарда до 2020 година, за да може тези инвестиции да дойдат и от частния сектор. Не е достатъчно само да стискаме палци, а трябва да създадем и подходящите условия. Ние, социалистите и демократите, предлагаме да създаде фонд за чиста мобилност, който да се финансира от Европейския съюз, страните, членки, частни инвеститори и да инвестира в приоритетните области. По този начин може да се ограничи една инвестиционния риск и да се разреши проблема, пред който сме изправени в момента. Автомобилните производители чакат да се развие инфраструктурата, операторите на инфраструктурата чакат да се развие автомобилостроенето. Мисля, че трябва да дадем възможност на общините, общинските предприятия да също да бъдат активни при производството на альтернативна енергия и да предлагат инфраструктура за зареждане на автомобили. Мисля, че тук нещата могат да се случат така, както и в други области, т.е не бива да разчитаме само на частните инвеститори, тъй като те инвестират само в големите центрове и градове. Мисля, че трябва да подкрепим и общините, и общинските фирми, за да могат и те да се включат. Благодаря. Uh, благодаря за коментарите. Колегата Петърсън от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. за да можем да изпълним целите от Париж, трябва да намалим емисиите от паркови газове в транспорта. А, а това транспорт е единствения сектор, в който емисиите са се увеличили от 1990 насам. Следователно, наистина трябва да действаме. Статистиката показва, че 94% от транспорта зависи от петрола, нещо, което трябва да се промени. И е, трябва да се справим с големи предизвикателства, ако наистина искаме да се справим с целите от Париж и да намалим емисиите парникови газове в транспортния сектор. Има много начини, по които това може да се направи. Сигурно обаче, че са ни необходими множество инициативи. Увеличаване ефективността на автомобилите, увеличаване използването на обществения транспорт, насърчаване на хората да използват велосипедите си, да повишим енергийната ефективност, да изградим капацитети за съхранение на електроенергия и така нататък. Като цяло, Електричеството трябва да се използва повече в нашето общество, в това число и в транспортния сектор. За това трябва да видим как да направим така, че е, електрическите мрежи да станат солидни и устойчиви и да използваме капацитетите, които вече сме изградили. Е, ако искаме да се увеличи дела на електромобилите, трябва да имаме свободно движение на електричество и през границите. Тоест, е, трябва да направим така, че да не се създават пречки за пренос на енергията по границите. Трябва да подобрим също така стабилността на мрежата, да намалим цените чрез по-голяма конкуренция, за да можем да продължим електрификацията на автомобилния сектор. Ще внесем изменения от името на АОДЕ в този дух. Надяваме се работата ни да бъде конструктивна. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за коментарите. Сега е, координатор от името на Зелените. Президенте, примерно аградецер ла... Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на господин Краснодемски за становището. Мисля, че той е разгледал най-важните въпроси по тази тема и както справо беше подчертано, транспорта всъщност е един от най-големите виновници за емисиите на парникови газове тези емисии продължават да нарастват. Ето защо е изключително важно транспорта да бъде в сърцевината на борбата срещу измененията в климата. И освен това е изключително важно да спазим споразумението от Париж. Много е важно да направим транспорта въглеродно чист. И то на 100%. Съответно, необходимо е да работим за альтернативни горива, източници на енергия. Разбрахме, е, между другото, не знаем дали триалога миналата седмица е приключил успешно, но разбрахме, че има споразумение за 40% до 2030 година. Така или иначе искаме да има екологична устойчивост по отношение на горивата, защото не можем да говорим за альтернативни горива тогава, когато те се извличат от изкопаеми горива. За нас основното е да се постави акцента върху ВИ, възобновяемите източници. Освен това, на следващо място, когато има конкуренция между производството на горива и производството на храни, за такова противоборство не може да става дума, ние не сме съгласни. Когато говорим за електричество, често споменаваме автомобилите. Ако искаме всичко това да проработи, обаче, като стратегия, трябва да намалим броя на автомобилите. От какво му е нужда? Трябва да имаме възобновяеми източници, които да покрият автобусите, споделения транспорт. Освен това трябва да се заложи много повече на велосипедите. Въобще цялата система на транспорта трябва да се преосмисли. Трябва да има устойчиво произведени батерии, освен това. Значи ние залагаме най-вече на ВЕИ, както вече подчертах. Освен това искаме да има пълна промяна в транспортната система и се надяваме, че господин Краснодемски е, ще ни чуе. Благодаря за тези бележки. Господин Количек от името на Обединената левица. Вие замествате Бенито Золага. Прав ли съм? Заповядайте. Děkuji. Já bych měl několik eh, poznámek k věci. Благодаря. Няколко бележки по този въпрос. Необходимо е да се разгледат всичките видове транспорт. Не всеки вид транспорт е толкова добре развит, че да можем да говорим за пълно изключване на изкопаемите горива. Необходимо е да осъзнаем какви са реалистичните цели, които можем да постигнем. И на следващо място, добре е да разберем, че ако Комисията в крайна сметка е решила да говори за марш между 12 и 25 милиарда. Това е една доста голяма ножица. Тук се засяга най-вече шосейния транспорт, но не и други видове транспорт. Ако погледнем, например, морския транспорт, корабите използват огромно количество петрол може би втечнения природен газ би довел до сериозно намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Не мога да си представя как може да се използва, например, вятърна енергия за целите на морския транспорт. Що се отнася до авиацията, електрическите двигатели трябва да са такива, че да могат да бъдат използвани в авиацията. Съответно е необходимо да има изключително леки самолети. Железниците, електрификацията в този сектор тя е ясна, разбира се от само себе си, но когато само 50% от мрежата е електрифицирана, това не е разходооправдано. Съответно, трябва да помислим как да заменим дизеловите локомотиви с такива, които използват водородни клетки, само че няма никакви изпитвания точно в този пототраса. Що се отнася до шосейния транспорт, ако се върна на него, има много възможности най-лесният начин да се действа е да се използват нисковъглеродни горива. Мисля, че имаме добра структура е, за използване на метан, пропан, бутан. Тази инфраструктура е развита на повечето места. Що се отнася до електрическите автомобили, за тях има нужда от много по-добре развита инфраструктура, места за зареждане, акумулатори. Водородната инфраструктура не е развита както трябва, но тя има своя потенциал. Електрическата енергия може да доведе и до проблеми, защото ако има излишък, това не е добре. Мисля, че водорода може да се използва много по-широко в шосения транспорт, като се развият по-добре водородните клетки. Като цяло, мисля, че становището е много добро и мисля, че бележките към него също са достатъчно полезни. Нека да спомена накрая, че селско-стопанската земя в крайна сметка би трябвало да се използва за производство на храни, а не за производство на горива. Когато говорим за второ или трето поколение култури, те би трябвало да получат малко по-широко използване. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия Александър Вердюн от ГДМУВ. Заповядайте. Добър ден, благодаря. Приветстваме този проект на текст. Гледната точка в него е изключително интересна. Всъщност тя е много по-различна, отколкото в други подобни доклади. И ето защо ние приветстваме точно тази гледна точка. Съгласни сме с вас, че трябва да се ускорят нещата, най-вече в индустрията, особено ако искаме да постигнем амбицията, за която говори председателя Юнкера, именно нашата индустрия да стане номер едно по иновации, декарбонизация – този преход следва да се ускори. Радваме се, че говорите и за повече средства за альтернативни горива и мобилност в рамките на следващата МФР. Съгласни сме, че има нужда от повече усилия от името на ТСО и ДСО, системните оператори, познати и с тези съкрещения – Искам да кажа, че пакета за чиста енергия вече съдържа много елементи, насочени към чистата енергия, към разгръщането на интелигентните мрежи. Радваме се, че се застъпвате за по-голям достъп до места за презареждане с гориво или с електрическа енергия. Говорите за альтернативни горива на широка основа, говорите за цифровизация в транспорта, говорите за стандартизация по отношение на протоколите данни, форматите данни, оперативна съвместимост между сървърите. Комисията знае, че има проблем. Работим с държавите членки в контекста на форума за устойчива мобилност. Работим с органите по стандартизацията. Директивата за альтернативните горива ще бъде преразгледана следващата година и когато започне този процес, ще разгледаме точно тези предизвикателства, за които и вие говорите. Благодаря. Uh, Благодаря на комисията за тази презентация. Колега Чесака, uh, че в именю... Ще дам думата сега на господин Чесък. Той от името на докладчика ще обобщи с няколко думи. Естествено, благодаря. Благодаря за всички коментари. Благодаря на всички изказали се. Мисля, че предстои важна крачка напред. Ще взема предвид всичко, което казахте и ще предам всичко на господин Краснодемски. Благодаря. Председателя говори без микрофон. Поправки. poprawki, dalsza пред нами. Поправки може można склада. Измененията могат да бъдат внасяни до 19 юни в 16 или по-скоро 18 часа вечерта. Гласуването в комисията ще бъде на 10 юли 2018 година. Гласуването в водещата комисия, тя е комисията по транспорт, ще бъде на 24 септември и Гласуването в пленарна зала и разглеждането на въпроса ще бъде през ноември. Отново казвам, измененията могат да се внасят до 19 юни. Това е утре до 6 часа вечерта. Благодаря. Преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Точка 5. разпоредбите за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Нашия докладчик е София Сакорафа от ГУЕ. Това е проекто становище, което има за цел да разгледа измененията на няколко важни фонда в рамките на многодишната финансова рамка след 2020 година комисията възнамерява да предложи нов инструментариум, за да подкрепи държавите членки, що се отнася до прилагането на структурните реформи в рамката на европейския семестър. Отново повтарям европейския семестър, прилагането на структурните реформи. Това е основната цел на законодателството. Това предложение има за цел да се разгледат основните черти на този инструмент за реформа, като ще има пилотна фаза за периода 2018-2020 година. Ако проявявате интерес, нека да съобщя, че Утре водещата комисия Реги ще проведе едно изслушване по този въпрос. Утре, във вторник, ще има изслушване в комисията Реджи. Онези, които проявят интерес, биха могли да присъстват. Мисля, че се и заслужава да чуете дебатите в рамките на това изслушване. Сега ще дам думата на госпожа Сакурафа, Заповядайте. Вие сте докладчик. Благодаря, господин председател. Колеги, знаете, че има опити да се отхвърли критиката, че е имало недостатъчна отчетност на разходите в рамките на програмния период 2014-2020 година. Съответно беше определена рамка на изпълнението за всяка оперативна програма с подробна информация за очакваните резултати от инвестициите и относно начините за измерване на напредъка. До 2019 година ще бъде извършен преглед на изпълнението и програмите и приоритетите, които са постигнали основните цели и определените целеви стойности ще получат достъп до свързания с тях резерв за изпълнение. 6% от средствата, отпуснати по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Коземния фонд, докато на тези, които имат сериозен успех при постигането на етапни цели, могат да бъдат наложени санкции. Докладчика е неприятно изненадан от предложението на комисията, което накратко приканва държавите членки да предоставят доброволно, частично или изцяло управлението на средствата от резерва за изпълнение на прекомерното желание на комисията да извършва хоризонтални структурни реформи, свързани с европейския семестър. Аз смятам, че политиката на сближаване и европейския семестър не споделят или не служат на ние същи цели. Предварителните и макроекономическите условия представляват сериозна опасност за постигането на устойчив, справедлив и балансиран растеж. Европейския парламент многократно е подчертава, че взаимодействието с европейския семестър не следва да възпрепятства постигането на целите на политиката на сближаване, както е предвидено в договорите. Съответно, пренасочването на още 21 милиарда евро за целите, тясно свързани с процеса на европейското економическо управление, представлява явно отклонение от главната цел на политиката на сближаване, а именно да се намалят различията в нивото на развитие между регионите. Пренесочването на толкова значителни по размер средства ще наруши изпълнението и ще се отрази отрицателно върху потенциала на въздействието на политиките. Ключови и допълващи принципи на политиката на сближаване, като например солидарност на практика, честно и справедливо преразпределение на богатството, както и самата логика на изпълнението, основана на принципа стимул възнаграждение, ще бъдат сериозно накърнени. От процедурна гледна точка аз смятам, че предложението идва твърде късно и е изключително неясно. Съответните промени ще имат обратно действие, могат да предизвикат бюджетни сътрасения, що се отнася до договорените национални годишни траншове и могат да нарушат вече планирани разходи по конкретни проекти. Уважаеми колеги, искам да кажа, че структурните реформи, които поставят акцента върху европейския семестър, е, са нещо много важно. Преразпределението на средства от фондовете за сближаване, т.е. полза на програмата за подкрепа на структурните реформи или ППСР е вече факт, докато комисията предлага значително увеличение на финансовия пакет за програмата за подкрепа на структурните реформи. Освен това, равновесието може да се влуши в бъдещия програмен период 2021-2027 година. Комисията докато предлага нова програма за подкрепа на реформите в размер на 25 милиарда евро, финансирана по линия на инструмента за гъвкавост и отделно от структурните инвестиционните фондове на ЕС, планира успоредно с това намаление от 7% на общия портфел на сближаване. И накрая, по отношение на начина по който се използват средствата и споделеното управление, искам да кажа, че ако една държава членка реши да използва частично или изцяло резерва за изпълнение за подпомагане на структурните реформи, това би означавало преминаване към пряко управление. Следователно, държавите членки ще загубят контрола върху средствата, а всички промени ще бъдат налагани от комисията. Тя ще има пълен контрол върху одобрението и управлението. Водещата комисия е Реджи, подпомагащите комисии са Екон и Бъч и аз призвавам всички да отхвърлят предложението на комисията. Благодаря. Your... Благодаря Време е да се изкаже докладчика от НП, господин Кристиан Силвио Бушой, но колегата го няма. Той ме прикани да изчита неговите бележки. Той казва следното. Предстоят нелеки времена за кохезионната политика. Започват разговорите по МФР е след 2020 година. Съответно, това изпитване на програмата за реформи следва да се проведе предпазливо. Националните реформи в различни области в държавите членки са много необходими, например по отношение на публичните администрации. Новата програма за подкрепа на реформите е много важна, що се отнася до изпълнението на националните реформи. И аз приветствам разпоредбите, включени в МФР след 2020 година, а именно тук да има отделен фонд, отделен спрямо структурните инвестиционните фондове. От друга страна, Кохезионната политика и програмите свързани с нея са довели до възможно най-голямата добавена стойност и в светлината на предстоящите парламентарни избори. Аз смятам, че предложението да се пренасочат голям брой средства – ще окаже негативно въздействие не само върху политиките, но и върху репутацията на Съюза. Съответно, би могло по този начин да се нале вода в мелницата на много евроскептици, които пледират за урязване на кохезионните фондове. Съответно, след като се допитах до комисията Реги, аз решавам да подкрепя предложението на госпожа Сакорафа за отхвърляне на предложението на комисията. Това е мнението на колегата Кристиан Бушой. Следващия оратор от името на социалистите и демократите, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Аз съм очарован от това, че сме на едно и също мнение в тази комисия защото препоръката на моята политическа група също оти в тази посока. Ние предлагаме да подкрепим докладчика. Причините бяха посочени. Аз подкрепям предложението, че трябва да има за целта собствени средства. Никой обаче не може да бъде против ако средствата от европейските е, фондове се използват по подходящ начин за постигане целите на европейския семестър. Ако а, а, обаче при отпускването на собствени средства се, е, това се извади от средствата от регионалния фонд, и според мен е малко прекалено. А, аз като член на комисията по бюджета. Приех това предложение с голямо нежелание, защото знае до какво ще доведе. Тоест, държавите членки, които са се опитали да постигнат своите е, цели, са планирали своите е, е, средства и за регионално развитие. Сега предложението на, на комисията подкопава техните усилия. Можем да говорим за подобен подход, но моята политическа група смята, че това трябва да се финансира от допълнителни средства, а не да се съкръщават средствата от Фонда за регионално развитие. И накрая още нещо. Комисията има изключително малко време да използва този инструмент в рамките на сегашната многогодишна финансова рамка. Трябва да го направя възоснова на оценка на едно друго положение, когато страните членки нямаха възможност да реагират или възоснова на това, което предстои за 2019 година, преди да влезе в сила новата МФР, аз не мога да си представя как комисията ще завърши този пилотен а, проект. Това е една тактика, която се е, прилага парче по парче. Така че аз подкрепям предложението на докладчика да отхвърлим това, което предлага комисията. Very much. Благодаря. Госпожа Виринг от името на Алде. Идвате точно на време. Благодаря. Идвате наистина точно на време. Заповядайте. So late, but... Извинявам се, че закъснях. Но много задачи има в парламента. Благодаря председателю, благодаря на докладчицата за проекто становището. Искам да посоча, че съм съгласна с принципите на предложението на Европейската комисия в АЛДЕ. Ние сме съгласни, че структурните фондове трябва да бъдат използвани по-гъвкаво. Така че принципно съм за предложението на Европейската комисия. Но има едно но. Имам някои въпроси, които са свързани с графика, с изпълнението на този резерв за изпълнение и условията. Въпросът ми към комисията е със следните. Какви разходи могат да бъдат покрити от този резерв? и свързано с това, как ще направите така, че държавите членки да си заслужат тези допълнителни средства? Какво имам предвид с тези два въпроса? Трябва да се сручим върху това как държавите членки са отговорили на искането от семестъра да направят структурни промени. Що се отнася до това кога излиза предложението? кога възнамерявате и как възнамерявате да се изпълни това предложение и как изглежда то, имайки предвид бъдещето предложение за МФР? Uh, и аз ви благодаря. You, even... Мога да кажа, че имаше предложения от други политически групи, които бяха доста по-силни от вашите, по-крайни даже. Сега обаче Европейската комисия ще може да отговори. Господин Мигел Хилтертле от Генералния секретар. Заповядайте. Uh, благодаря, председателю. Благодаря, че ни поканихте днес тук. Отправната точка на това предложение е следното. Структурните реформи са предварително условие. Чувате ли ме сега? Добре, благодаря. Казвах, че отправната точка на нашето предложение е, че структурните форми са предпоставка за растеж. Не може да се инвестира в определени сектори или пък да се очаква пълна ефикасност на инвестиции. Ако публичната администрация и така нататък не работи оптимално. Членовете на Европейския парламент много добре знаят, че има пилотен етап. Той се предлага в настоящата МФР. Има и предложение за следваща МФР. Тези две предложения са отделни като елементи. Първо ще говоря за пилотният етап. Средства не се отнемат. Това е много важно послание, което трябва да отправя с измененията по регламента за общо приложимите разпоредби всъщност ние разширихме възможностите да се използва резерва за изпълнение. Не комисията решава къде ще се използва този резерв за изпълнение. Това, което направихме всъщност е да подчертаем, че този резерв за изпълнение може да се използва в подкрепа на структурните реформи, а не конкретни проекти. Тоест не го решава Европейската комисия, не решава тя къде да отидат парите от резерва. Ако държавите членки, ако искат така да ги разходват, така да го разходват по проекти. Но има възможност този резерв да се използва по конкретни структурни реформи. Просто го тестваме, апробираме го с този пилотен, пилотен извинете, етап. Знаете, че Европейския семестър и Европейския фонд за инвестиции не са противоречия, не вървят един срещу друг. С инвестиции и с структурни реформи ние трябва да подкрепяме бъдещите модели на растеж. Реформите не се предлагат от Европейската комисия. Те се предлагат от самите държави членки. Тези реформи трябва да бъдат добри трябва да се справят с предизвикателства, които са идентифицирани в европейския семестър и трябва да има диалог с Европейската комисия, за да са ясни основните цели, подцели на тези реформи. Що се отнася до графика и времевите срокове. Трябва да се действа бързо. Трябва да видим какви са възможностите този резерв да се използва от държавите членки и ако искат да използват резерва за изпълнение за този програмен период, държавите членки трябва да излязат с реформите тази година. Това е за пилотният етап, пилотния етап. Ако говорим за следващата МФР, Европейската комисия излезе с предложение за регламент за програма за подкрепа на структурните реформи. Тази програма има три стълба. Първо, инструмент за реформите, който е нещо отделно от фонда за инвестиции. След това има подсилване на техническото подпомагане. И на трето място, нов инструмент подкрепа на сближаването на онези държави членки, които вървят по пътя на еврото. Това предложение за следваща МФР и, както казах, с този инструмент за постигане на реформи има два елементи. Два елемента. Първо, държавите членки да могат да използват средствата, те могат да предложат реформи, които да отговарят на европейския семестър и ако не се възползват от тези средства, те отиват в е, една обща сметка, за да може да бъдат използвани. В заключение, важно е посланието, че средствата не се отклоняват. Това, което прави Европейската комисия, е да направи така, че предпоставките за доброто средств, разходване на средствата присъстват. И накрая. Средствата, които ще дадем на държавите членки, са под формата на бюджетна подкрепа. Тоест, ако държава членка ги получава, тя може лесно да ги използва в оперативните програми на структурните инвестиционни фондове. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожо Сакорафа, от името на ИТРЕ, като докладчик, заповядайте да резюмирате становището си. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους... Благодаря председателю. Първо искам да благодаря на колегите за направените изказвания. Предложението на Европейската комисия противоречи на последни изказвания на същата тази комисия в пленарната зала. Например, 15 март тази година комисарят Хан говори за резерва за изпълнение и каза, че промените ще бъдат много малки. че не се предвиждат големи промени в тази сфера. като че ли се омалуважи от страна на комисаря всичко, което се прави. Така че сега не разбирам защо изведнъж излизате с нови предложения, вие Европейската комисия, съвсем различни, особено що се отнася до резерва за изпълнение. Според мен това ще доведе до голяма несправедливост. Според мен това е мерене с двоен аршин. Радвам се, че представители на различни политически групи се съгласиха с мен по отношение на тази промяна. Призовавам Европейската комисия да оттегли това предложение председателю и да се върне към предишната система. Thank you, madam. Благодаря. Крайен срок за изменения 19 юни 10 юли гласуване в Итре. Във водещата комисия и в пленарната зала. Все още не знаем кога. В бъдеще ще ви кажем. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. Добре дошъл на господин Моедаш, член на комисията отговаря за изследванията, науката и иновациите. Тази среща е част от структурирания диалог включително относно новоприятите законодателни програми във връзка с МФР. Множествено число програми. Well, um, we would like to discuss... Бихме искали, господин комисар, да ни представите предложенията на комисията за рамковата програма Хоризонт Европа конкретната програма Хоризонт Европа и Евратум програма 21 до 25 година, научно-изследователска програма Евратом. Както знаете, имаше предварителни дебати преди 2-3 месеца. Много дебати в комисията ИТРЕ, както и неформални срещи на колегите с комисаря Моедаш в Страсбург. Това бе много полезно. А, но предложението вече е факт. Напълно е готово, доколкото разбирам, и искаме дискусия преди проекто доклада ни да стане готов и дискусията по съдържанието на програмата Хоризонт да стане ясно. Заповядайте, господин комисар. Уважаеми господин председателю, Ержи Бузек, уважаеми членове на комисията, винаги се радвам, когато съм тук пред вас в ИТРЕ. И така, Трудно ми беше да се подготвя за това заседание, тъй като идвам много често и то толкова често, че съм ви казал почти всичко за Хоризонт Европа, преди да бъде прията тя. Не искам да се повтарям, но се радвам, че съм тук и ще ви представя официално всичко. И така, ще започна с общата рамка на бюджета. Всички в тази зала знаят колко трудно бе да се стигне до бюджет. По-малко държави трябва да плащат по повече приоритети. По-малко държави са съгласни да се увеличи бюджета и повече държави искат увеличаване на средства по традиционните политики. Бяха много тежки тези преговори, но мисля, че се справихме добре и трябва да бъдем удовлетворени. Успяхме да стигнем до трицифрените суми. 100 милиарда пакет. Програмата Хоризонт е една от малкото съществуващи програми, която е приоритет на Европейската комисия и то по начин, който показва ясно увеличаване на бюджета. Цифрите могат да бъдат разглеждани по различни начини. Ако имахме евратом, ако нямаше евратом, ако имаше финансови инструменти, ако нямаше такива, но увеличението наистина е голямо. Ако погледнем програмата 2020 година, тези 77 милиарда и ако извадим Обединеното кралство, трябва да имаме 27 държави член, както знаете, то тогава става 67. Т.е. увеличението от 67 на 100 е 50%. Така че трябва да бъдем удовлетворени от това. Ще ме попитате, достатъчно ли е това, удовлетворен ли сте? Аз ще ви отговоря не. Не е достатъчно. Бихме искали да имаме повече средства за научно-изследователска дейност. Обаче, ако ме попитате дали крайна сметка ме удовлетворява, да, удовлетворяваме тази сума. И много се гордея с постигнатото, тъй като зная откъде тръгнахме. Аз подкрепям всичките ви усилия за увеличаване на бюджета – Всички в този парламент знаят на чия страна ще бъда, когато започнат дебатите по време на семестъра. Накрая последни думи за бюджета. Разпределението на бюджета по стълбове. Част от вас биха предпочели средства по първи стълб. Други ще защитат втория стълб. Трети и третия. И всички ще сте прави. Със сигурност трябва да можем още повече да заделяме средства, но имаме избор. Е, и изборът, който направихме, е балансиран и бе подкрепен от всички колеги от колегиума на комисарите. И за това се гордея с този вид избор. Нека да погледнем най-общо. Първият стълб открита наука, Open Science. Там има 25,8 милиарда. Той ще даде продължи, продължаване на постиженията на хоризонта, подкрепа за научно-изследователския съвет от 13 и няколко милиарда се качи на 17 и няколко милиарда за този съвет и това е покачване, с което трябва да се гордеем. Много се гордея също от действията на Мария Кюри и научно-изследователската инфраструктура. Втори стълб глобалните предизвикателства и промишлена конкурентоспособност. 52,7 милиарда. Ще разгледаме технологиите и предизвикателствата пред обществото по един пряк начин. Ще създадем клъстери и по различни дейности. Определихме 6 клъстера – Първият е здравоопазване, сигурно общество, цифрова индустрия, климатична енергетика и мобилност, храни и природни ресурси. Идеята беше да насърчим между секторно, между отраслово и между държавно сътрудничество. Това го казвам всеки път, когато идвам пред вас, и ще го кажа и сега, ще се появят нови елементи единствено и само, ако се работи междудисциплинарно, ако се работи хоризонтално. Затова излязохме с тази идея. Нека кажа нещо съвсем ясно. Част от вас ме попитаха как изглеждат според мен тези елементи. На първо място в този бюджет, по този втори стълб, трябва да видим тези мисии, които идват от различни елементи. Те не са ексклюзивни. Всеки може да допринася за тяхното постигане. 5-10 милиарда ще отидат за тези мисии по този стълб. Какво трябва друго да бъде направено, според мен? На първо място, заедно с вас трябва да одобрим критериите. Те са много добре изработени и са част от предложението. Това е първата стъпка. Ако не одобрим критериите, няма как да бъдат определени тези мисии. След като бъдат одобрени критериите, трябва да обсъдим в кои сфери ще са тези мисии. Тоест, какъв е изборът ни? Дали да е здравоопазване, дали е енергетика, дали е чиста енергия, дали са изследвания в областта на рака. Трябва да конкретизираме действията по този начин. Много се радвам, че мога да обсъждам с вас и че ще обсъдя тези сфери с вас. Така или иначе, както казах, първо трябва да започнем от критериите. Вече много дебати проведах и то много добри с някои от вас, голямата част от вас поне, по тези области. Говорихме за изследвания в сферата на рака. Говорили сме с много евродепутати за това да има мисия в тази сфера. Смятам, че мнозина от вас се занимават с тази тема и искат тя да продължи. От септември нататък можем да определяме тези сфери и в началото на 19-та година те трябва да са готови. Идваме до третия стълб откритото, откритото новаторство или отвореното новаторство. Става дума за съвета за новаторство. Това е една нова идея. Ще работим в сферата на новаторството и ИКТ. Отговорих на вашето писмо за EIT. Питате ми каква е ролята. Ролята обаче тук е много ясна. Това е изключително важно за обучение, за създаване на екосистема. Но финансирането, финансовата подкрепа не е свързана с това. Тя е свързана с EIC. Та, що се отнася до това, което ми написахте вие по този EIT или Технологичен институт, там предлагаме 3 милиарда и по този институт ще имаме също роля а, clear in my letter. So we have discussed the European Innovation Council on много пъти сме обсъждали този съвет за новаторство. А, идеята ми за съвета е много амбициозна. И нека да ви упомена три елемента, които като че ли не съм засял. Говорил съм за този съвет за новаторство, но не съм бил конкретен, що се отнася до различните схеми. I see, I see the ERC. Сега, по какъв начин виждам аз а, а, съвета? Той да се занимава с фундаментална наука, след което да, да има такива, които да се занимават с иновативна а, наука и внедряване на научните достижения а, в а, производството. Тоест Pathfinder и ускорител. По този начин ще се предвижи малко по-напред и грантовете ще станат по-бързи. А сега относно това дали грантовете могат да бъдат спрени или променени, е, много от вас се обърнаха към мен с въпроси свързани с Дарма и опита на Съединените щати. Според мен ние не трябва да копираме всичко от Съединените щати. Можем да възприемем обаче нещата, които работят, примерно даден грант, да, бъде, да може да бъде спрен, да бъде пренасочен към друга а, а, идея е а, добра. Можем да възприемем идеята за менеджерите на програми. Е, това са много добри експерти, които имат достатъчно знания в областта и те могат да свържат различните иноватори и техните идеи. И това да се допълне, да се допълни с дейности от европейската наука, европейската зона за изследвания. Моята идея беше да удвоим а, тази зона, в която а, споделяме а, идеи. Професор Бузък беше първия, който предложи да се удвои бюджета. Мисля, че това е много важно за всички държави в Европейския съюз, не само за онези, които получават инструментите, но и за останалите. Относно, тъй като времето ми е ограничено, ще премина към, към следващата тема, другите неща ще я кажа, когато ви отговарям на въпросите. Първо относно партньорството е, има множество партньорства с различни наименования. Нека сега да направим нещо малко по-просто. Да кажем, първо, че сме отворени до публично-частни партньорства, фундации и да имаме три вида споразумение, едно, което наричаме партньорства по програми, в което всеки партньор участва със свое финансиране. Втори тип партньорства за финансиране, в което се събират финанси, за да се натрупа критична маса. Подобно на Прима и, и други, които познавате. По този начин ще се упростят партньорствата и накрая синергиите. с които ще приключа. мислям да въведем нещо, което да променим нещата. печата за върхови постижения. Всеки един проект, който в Хоризонт Европа е оценен като отличен, може да получи автоматична подкрепа от структурните фондове, без допълнителна оценка, с същото финансиране. Второ, партньорството които споменах, могат да получат съфинансиране от структурните фондове. Например, Евронет. Те получава 30% от Хоризонта Европа и е 70% национално финансиране. Сега ще може да смесвате финансирането от Хоризонт Европа с финансиране от структурните фондове. Това беше наистина много трудно до този момент. От сега нататък ще стане по-лесно. Така, господин Бузък, мисля, когато отговарям на въпросите, да имам възможност да се задълбоча по тези въпроси. Но с генералния директор, който също е тук, и моите служби ще отговорят на всички ваши въпроси. Е, е, времената са трудни за всички служби на комисията, но е, успяхме да постигнем резултат, който на мен лично много ми харесва. Ние сме тук, за да ви слушаме, да отговорим на вашите въпроси. Благодаря ви, господин комисар, за изложението. Вие сте напълно прав, като казвате, че сте бил тук много пъти, за да говорим по този въпрос, но все пак има още какво да се обсъжда. Както знаете, имаме три доклада и трима докладчици. Един от тях днес е тук лично. Това е Кристиан Елер, който отговаря за Хоризонт Европа и да започна с теб. Благодаря, господин председател, господин комисар. Добре дошли в парламента. Парламентът е, смята, че е, има истинска иновация. Вече не се говори само за иновация. По отношение на бюджета, мисля, че вървим в правилната посока. Природата на парламента е такава, че ще възприемам буквално вашите думи по отношение на амбицията не много внимателно се запознахме с това, което вие публикувахте за бюджета и относно тези 160 милиона. Това е нещо, което може да донесе значителен принос към растежа в Европа. И това е нещо, което наистина искам да постигнем, така че този въпрос е важен. Що се отнася до бюджета, имам два въпроса заради вътрешните, вследствие на вътрешните преговори, е, остава, разбираме, че 10 милиарда ще отидат за е, замеделие. Е, така че замеделието ще бъде приоритет номер едно. И това може да бъде възприето като странен сигнал от научно-изследователските среди. Втори въпрос и има още 3 милиарда и половина, които са взети от е, програмата. Е, един от основните приоритети на парламента е да се постигне увеличение в бюджета и да разберем също така какви са амбициите, какви са а, приоритетите. Увеличението на бюджета не е толкова голямо, колкото ни се искаше да бъде. Що се отнася до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 партньорствата. Във вашия документ се говори за стратегическо програмиране. Важно е да се изясни как точно ще изглежда сътрудничеството, как точно ще изглежда партньорството. Важен е микса между приемственост и амбиция. А по отношение на партньорствата, някой, като например Чисто небе, са се утвърдили и въпросът е те ще продължат ли и по какъв начин. А, относно структурата, когато говорите за синергия, къде ще ги търсим и как ще изглеждат те? И накрая друг важен въпрос за парламента е въпроса за равенството между половете. Губим 60 000 инженери годишно в областта на научните изследвания И наш стратегически резерв е да запазим жените изследователки. Е, обикновено губим жените 5 години след като те завършат своето образование, което струва скъп. Извинявайте, че толкова бързо препуснах през въпросите. Много от колегите още се запознават с текста, но това са въпроси, по които искаме да говорим с вас. Господин Дан Ника отговаря за Хоризонт Европа, за девета рамкова програма. Госпожа Кабазон Руис ще го замести и ще говори от името на Дан. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е дали вместо да взема два пъти думата, да не кажа това, което аз имам да кажа сега от името на господин Ника. Той ме моли да кажа следното. Той подчертава три неща. Първо да имам амбициозен бюджет. Чухме какви са числата. Парламентът обаче е на мнение, че бюджета трябва да бъде увеличен, за да се постигнат набелязаните цели. Второ, докладчикът моли да се упрости участието на всички а, е, действащи лица от научно-изследователския център. И трето, програмата трябва да бъде конструктивна, за да се постигне добава, да се реализира потенциалната добавена стоеност, за да може всички да спечелят от това. Сега това, което аз имам да кажа, няма да казвам това, което имах да кажа във връзка с бюджета. Аз също смятам, че трябва да има увеличение, за да се постигнат средносрочните цели, които се е поставил парламента. Смятам, че по втори и трети стълб са необходими увеличения. Да, там такова увеличение наистина има, но такова няма в първи стълб. Върховите постижения обаче са важни и в трите стълба, затова за тях трябва да се предвиди увеличение. Втори стълб. Имам малко проблем с логиката, с връзката между конкурентоспособността и промишлеността. И по трети стълб също имам някои проблеми. Не знам дали програмата не би могла да се отвори и да се създаде клъстър за вклю... приобщаващо общество. Смятам, че трябва да се подкрепи науката, по-точно нау... науките за човек. И накрая отдава се предпочитание на едни области за сметка на други. Питам се дали не могат да се определят компетентностите дали качеството на един проект трябва да зависи от качеството на друг проект, защото те тук трябва да се разглеждат като едно цяло. И още нещо последно. Програмите по клъстери ли се правят или по комисии или как? синия клъстър има някои проекти ориентирани към бъдещето. Това е важно. Важно е да се създадат ПЧП и за синята економика. Не може тези а, проекти да се финансират само с частни средства. А, относно клъстъра а, здравеопазване. Мисля, че персонализираната медицина трябва да продължи да получава подкрепа повече, отколко е предвидена. Трябва да се насърчава и научно-изследователската дейност и това да е отразено и в бюджета. Знам, че имахте проблеми, знам, че е трудно да се заеме позиция. И още последно нещо за малките и средни предприятия. Инструмента беше добър, сега обаче навлизаме в третата му фаза и затова е важно да има приемственост. Господин комисар, вие бяхте прав, като казахте, че не трябва гъвкаво финансиране. Малките средни предприятия много често зависят от субсидиите, не, не толкова от бюджетните средства. И ако има колебания, те страдат. Смятам, че програмите трябва да се разглеждат по-отделно, в зависимост от тяхната специфика и програмите за малките и средни предприятия трябва да се разглеждат отделно. Необходимо е преразглеждане. И когато се прави такова преразглеждане, трябва да се вземе предвид, че има държави, като например Люксембург, които изобщо нямат нужда от тези средства. В седма рамкова програма се говореше по-скоро за региони, отколкото за конкретни държави. И се питам дали тук не може да се процедира последния начин, да се идентифицират регионите с най-големи проблеми и те да могат да се възползват от тази програма. Мисля, че не трябва да залагаме винаги на върхови постижения, а да видим къде средствата ще постигнат най-голям ефект. Сещам се за няколко, които ще спомена в измененията. Председателя прекъсва ораторката. Не, още една последна тема. По време на средносрочния преглед говорихме за равенство между половете. Ние смятаме, че това равенство трябва да се постигне в научно-изследователските програми и в Хоризонт Европа. Този аспект трябва да бъде взет предвид. Приветствам упростяването при партньорствата. Председател отново прекъсва ораторката. Следващия оратор от името на ЕКАРЕ, господин Тушеновски. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за това, че той отново е в нашата комисия. Той се занимава са много важни въпроси, като финансирането на научно-изследователската и развойната дейност за в бъдеще. Съгласен съм с него. Тази дейност трябва да бъде двигателя на финансовата рамка на Европа. Като член на комисията СТОА, ще кажа, че нашата комисия винаги е, е подкрепял този подход. Винаги сме смятали, че следствата трябва да се увеличават, защото научните изследвания, развойната дейност, иновациите са в основата на конкурентоспособността, в основата на това да се наложим на световния пазар научно-изследователската и развойната дейност ще повлияят на цялостното развитие не на Европа. Господин комисар, много се радвам, че се спряхте на въпроса за това, че да, може да се учим от Съединените щати, но не можем да копираме от тях. Системата на Съединените щати е възниквала в продължение на много години и при условия различни от тези в Европа. Много това, което се прави за новосъзданите фирми в Съединените щати, не би, не би било добре да се направи е, в Европа е, с рисков капитал. Рисковия капитал обаче би могъл да заиграе по-голяма роля в рамките на тази програма. Защото в сравнение с Съединените щати Европа винаги е вървяла по пътя на избягване на рисковете, но когато става дума за иновации, риска винаги присъства и играе важна роля. И искам да подкрепя колегите, които се зададоха въпроса как да накараме частния капитал да подкрепи тези програми, да стане втори източник на финансиране. Това не ми стана много ясно от документите. И накрая приветствам увеличението в сравнение с други програми. Още по-хубаво би било увеличението да бъде по-голямо. Поли... Ще се води политически дебат, когато се говори за бюджета. Благодаря за увеличението. Това беше важна стъпка в областта на научните изследвания. Нашата политическа група подкрепя. При други програми имаме резерви. Виринг, Алде. Госпожа Виринг от Алде. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря за това, че сте дошъл да поясним въпросите, които имаме към комисията относно Хоризонт за Европа. Подобно на много колеги, аз имам много въпроси, но ще поставя акцента върху само един Европейския съвет за иновации и как той ще работи на практика. Какво ще бъде равновесието между така наречения Pathfinder и ускорителя? Тук имам предвид най-вече разпределенето на средствата както и на ударението, което ще се постави върху тези две подгрупи. На следващо място съвместните предприятия. Знам, че тук има голяма неяснота. Надявам се, че може да кажете поне кога ще има ясно съобщение от името на комисията във връзка с бъдещето на тези съвместни предприятия. И накрая, какви са сроковете за цялото предложение Хоризонт Европа и МФР? какво смята да прави комисията. Мисля, че ще имаме възможност много скоро да обсъдим още веднъж всички тези въпроси. Благодаря, госпожо каза председателя, за тези ясни и целенасочени бележки. Господин Далунде, от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Сърдечни благодарности към комисаря за доброто предложение. Обстоятелствата не са лесни, така че можем да се гордеем с много части от това предложение. Радваме се, че челният опит е в сърцевината на всички ваши усилия и сме готови да сътрудничим с комисията. Казвам го от името на докладчиците в Сянка. На първо място, действията в областта на климата. Одита по Хоризонт 2020 показва, че целите не са изпълнени. Целта беше 35%, но в крайна сметка ще финишираме на около 30%. И даже одита показва, че тези 30% не са съвсем ясни, защото има проекти, които са определени като действия в борба с измененията с климата, но действително не са такива. Така че какво ще кажете по този въпрос? Какво ще се направи? На второ място, един въпрос, тъй като има твърде много кандидатури. Какво ще направим, за да може държавите членки да харчат наистина онези 3% от БВП както е формирана целта в Барселонската декларация 3% за научно-развойна дейност. На трето място. И комисията и парламента искат да се работи бързо в рамките на този процес, но съвета като че ли се бави. Затова въпросът ми е какво можем да направим, за да постигнем до споразумения, за да има предложения за участие в търгове още през 2021 година. Благодаря. Господин Силикиотис от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. От името на групата на ГУЕ искам да приветствам с добре дошъл комисар Моедеш. Неведнъж сме казвали, че тези програми, които се изпълняват включително Хоризонт Европа, имат много положителни страни, но и много минуси и трябва да поговорим точно по отрицателните черти. Ние смятаме, че между частния сектор и академичните среди връзките са такива, че много често резултатите от научната дейност се прехвърлят към частните компании за тяхното благо и не се използват за благото на цялото човечество. Всъщност има една тенденция по силата на която печелищите от научната дейност са единици, а не целите общества. Обедени сме тук в парламента, че е необходимо да работим за по-добри резултати и за по-добра възвръщаемост на нашите инвестиции. Ние сме съгласни с вас, когато вие казвате, че има нужда от по-голям бюджет. От името на групата ГОЕ имаме много ясна позиция във връзка с финансирането на научна дейност в областта на военното дело. Ние сме против. Това ще доведе само до прахосване на средства и отрицателни резултати за народите на Европа. До сега по Хоризонт 2020, за съжаление, има финансиране от източници, които не зачитат човешките права. Искам да спомена Израел, например, която не зачита човешките права в окупираните палестински територии. Това е нещо изключително сериозно. Имаме нужда от мащабни реформи, когато говорим за програми, които да са насочени към реалната економика, които създават работни места, растеж. Що се отнася до достъпа до финансиране, необходимо е да се гарантира, че има достъп, който е еднакъв във всички държави членки, защото по-настоящем достъп в държавите членки не е еднакъв. Това означава, че много малки и средни предприятия губят, защото не са на равна нога с останалите. Това не помага по никакъв начин на Хоризонт 2020. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаемия колега. Госпожа Капел от НСЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Благодаря ви за доброто сътрудничество с парламента. Вие сте пример за доброто интензивното сътрудничество с парламента и за открити обмен на информация. За днешния дебат ми се струват много важни три неща от гледна точка на предприемачеството. Първо е хубаво това, че са увеличени средства за научно-изследователска дейност. МФР на 100 милиарда, средствата никога не, доста, не достигат, но е хубаво, че са увеличени. Това е сигнал за това, че научно-изследователската и развойната дейност са важни, защото те са двигател на растежа и заетостта. Що се отнася специално до предприятия, това, което казахте, ми се струва много важна важно това, че заедно с средствата по Хоризонта Европа могат да се използват средства по структурните фондове. Ние от години настояваме това. Хубаво е, че сега това ще бъде възможно. И третото, което искам да спомена, една тема, която безполезно се обсъжда от няколко години, а именно да се инвестират повече средства за въвеждането на пазара на някои продукти, и продуктите е, и програмите Хоризонт Европа да се използват и за това, а не само за фундаментална наука. Няколко неща искам да кажа за малките и средни предприятия. Няма нужда да казвам колко голямо значи- е значението на Хоризонт Европа за МСП. 460 е, предприятия за изминалия период е, се възползваха от тази програма. Инвестираха 20 милиона 325 милиона евро. Според мен стълбовете трябва да е, останат. Три средства трябва да се увеличат, но а, е, малките и средни предприятия ще бъдат ли обвързани с 20% и ще продължите ли да работите върху мерки за опустяване на програмата? Второ, програмата за единен пазар. Много положително е фокусирането върху малки и средни предприятия. Ще засилвате ли мрежата Enterprise Europe или ще вървите по-скоро в посока защита на потребителите или пък и двете заедно? Благодаря. Благодаря за тези бележки. Сега стигаме до ораторите от името на политическите групи и другите изказващи се. Господин Маратан. Е, Благодаря, председателю. Благодаря, господин комисар. Колегите нарисуваха една обща картина. Аз пък искам нещо по-конкретно. Е, този въпрос е свързан и с е, профила на господин Шевчович, но аз искам да ви попитам за Airbus. Искам да разбера как и вие, господин Шевчович, ще дадете стимул на този тласък за развитие, защото това е задължителна индустрия за Европа. Всички ние знаем, че китайците инвестират масивно наистина в тази сфера. Както знаете, има много трудности да разберем какви средства ще отидат къде за новаторство, кой от малките и средни предприятия може да кандидатства за какво. Няма ли да е добре да има конкретен бюджет за това? Европейската комисия говори за прехода при автомобилите към електрически автомобил. Нека да не повтаряме грешките от миналото особено що се отнася до фотоволтаиците. Може ли да дадете такъв един стимул, който е необходим? Мистер Мариас. Благодаря, господин Мариас. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω... Благодаря, господин председател. Искам и аз да приветствам с добре дошъл комисар Моедеш. Аз бих искал да се съглася с вас, когато вие казвате, че тази област е изключително важна и инициативите, които сте подел, са много важни. Много съм съгласен, когато казвате, освен това, че не трябва да следваме САЩ във всичко, което правят те. Е, има нещо, което не трябва да забравяме. От 90-те години насам с прословутия закон Бейдъл, е, САЩ винаги залага на своята собствена индустрия. Патентите, и производството, свързано с патентите, раздаването на патенти, е нещо, което се извършва изключително на територията на САЩ и е много трудно тези патенти да се използват извън САЩ. Публичните средства, които ние използваме за европейско патентоване – трябва да са насочени така, че те да бъдат за благото на европейски компании, само по изключение да бъдат налични за компании извън Европа. Мисля, че примера на САЩ е добър. Те защитават собствените си пари, собствените си инвестиции и собствената си добавена стойност. Не може ли и ние да направим нещо подобно? Не казвам, че не трябва да харчим за научна дейност, за иновации, за патенти точно обратното. Парите трябва да се харчат, но когато има патентоване, нашите продукти не трябва да се използват от американски компании. Мисля, че по този начин, ако действаме както аз казвам, ще създадем повече работни места в Европа и ще използваме иновациите за благото на Европа. Благодаря. Господин Кохлечек, нашия заместник председател. Мало познамек. Благодаря, господин комисар. Позволете ми да кажа няколко неща. Тук съм. Ето ме. Няколко неща. Надявам се, че не възразявате, че говоря на чешки, но ако възразявате, мога да мина на друг език. На първо място искам да подчертая, че е необходимо да увеличим процента на средства, които заделяме като процент от БВП за научна дейност. Водещите страни света заделят 3% от своето БВП. Ние не можем да постигнем тази цел по един и същи начин на всички места в Европа, защото различните страни имат е, различен потенциал. Споменахте клъстерите. Клъстерите трябва да са достъпни за всички, не само за големите държави членки. По-малките и средно големите държави членки също трябва да участват. Те са много важни както за МСП, така и за малките и средни държави. На следващо място базовата научна дейност. Всъщност, вследствие на такава научна дейност се появяват само малък брой патенти, но е важно да има поне някакви патенти, за да има напредък. Що се отнася до клъстерите, може би поставяме твърде голям акцент върху приложението и не достатъчно голям акцент върху базисната наука. Коментар номер 3. Техническите професии и тяхната привлекателност. В миналото, в последните 100 години, Европа беше известна с това, че раждаше експерти. Днес обаче виждаме как инженерите, Другите хора с технически опит и професии по някакъв начин отсъстват, няма ги. И моя собствен опит показва, че там, където сме имали стотина вишисти в миналото, днес имаме, да речем, 20 или 30. И накрая, за да има устойчиво бъдеще в Европейския съюз, е необходимо да извадим въглерода от економиката, но това трябва да се прави постепенно, не с твърде големи стъпки. Какво имам предвид? Трябва да поставим ударението върху електролизата, съхраняването, водорода като стратегия и следва да работим за техническото усъвършенстване на водородните клетки. Работим в тази сфера, но не достатъчно. Европейските институции се договориха 1% от нашата енергия да се произвежда от водород до 2020 година. Госпожа Грифин, последния оратор в списъка, но не и по значение, естествено. Благодаря. Благодаря, Карлос, за това, че още веднъж сте тук. От а, самото начало на вашия мандат водим конструктивен диалог с вас и с вашия екип. Присъединявам се към казаното от колегата от Зелените. А, искам да подкрепя и Едуард относно Airbus и електрификацията. Благодаря и на вас за това, което казахте последния път, а именно, че от Брексит всички ще загубят. Много е важно да продължим с инвестициите в научната дейност, иновациите, ако искаме да сме водещи в Европа, що се отнася до енергетиката, растежа, работните места. Радвам се, че сте отдаден на идеята за изкопаемите горива. Вероятно знаете, че миналата седмица постигнахме добър резултат по това досие. Много е важно да инвестираме по цялата верига на производство, включително разпространението и оценката често и традиционно поставяме твърде голям акцент върху производството и недостатъчно голям акцент върху научната дейност, разпространението и оценките. Присъединявам се към казаното от колегите за равенството на половете. Има какво да направим тук. И накрая, може би, Карлос, вие може да ми кажете нещо, което не може да ми каже британското правителство. Каква ще бъде ролята на Великобритания в тази чудесна инициатива. Благодаря, госпожо, каза председател. Надявам се, че ще получите ясен отговор. Благодаря на всички колеги за дебата. Много е важен за нас този разговор. Знаете, че никога нямаме достатъчно време, затова би трябвало да работим организирано и да приключим в синхрон преговорите като изтекат едните 8 месеца. Няма да е лесно, но трябва да сме готови. Нашия структурен диалог е много важен. Повтарям още веднъж, че имаме 8 месеца, в които да приключим всичко, с което сме се захванали. Ще имаме разговори с представителите на австрийското и румънското председателство. Заповядайте, господин комисар. Благодаря. Благодаря за всички въпроси, за всичко. Благодаря за срещите, които проведохме. И така поред започвам с Кристиан Хелер. По първия въпрос – бюджетът. Удовлетворен съм от резултата. Да. Достатъчно ли са средствата? Не но с това разполагаме. Радвам се, че парламентът се бори. Знаете позицията ми. Постигнатият резултат е значителен. Попитахте за нещо конкретно. Храни и природни ресурси. Увеличихме тази част от бюджета защото преди сумата бе много малка. Ако погледнем другите кластери, като климат, енергетика, мобилност, заложихме 15 милиарда. И 15 милиарда в цифровата индустрия. Ако бъдещето е в цифровизираната индустрия и сложим 15 милиарда и там и сложим в климатична приоритет, то тогава природата е, извинете, храните и ресурсите, и ако говорим за кръговата економика, това включва всичко. Има голямо увеличение, но то бе нужно за тази част на програмата. Because it shows really uh, our ambition here in the European Commission. Радвам се, защото това е голяма, показва нашата голяма амбиция, поне на нас в Европейската комисия. Посочихте също и разширяването и споделянето на отлични практики. Това е един от най-важните елементи пред нас. Принципен беше този въпрос. Идеята беше тази част от програмата да бъде отвоена – това е важно за много държави. Трябва да се увеличи приложното поле на тези инструменти. След това облака отворена наука. Да, прав сте. Вече трябва не само да говорим, а и да работим по-конкретно. Този облак трябва да се превърне в реалност. Трябва ни пътна карта, трябва да знаем какво искаме. Благодаря за казаното от вас. След това имаше по-технически въпрос за стратегическото планиране или програмиране, както и да го наричаме. Идеята за стратегическото планиране е нещо, което съществува отпреди. И това е изключително важно. Тръгва се от правните разпоредби към работна програма и оттам стратегическо планиране – този път говорихме малко повече по тази тема заради така наречените мисии и как определяме тези мисии, какви са нашите критерии. Но разбирам какво искате да кажете за стратегическото планиране. В бъдеще трябва по-ясно, може би, да говоря за какво, това каква ще е стратегическото планиране, какво ще бъде и какво няма да бъде. Той идва от миналото, може би, а сега го засегнахме повече. Сега за синергията. Благодаря за казаното от вас. Формулировката ще се запише в програмата за структурните реформи, но тук в програмата ни не е така детайлно описано. Съдържа се обаче в програмата за структурните фондове. Можете да видите текста там. И е, мисля, че нещата не са така ясно видими. Колегата Хелър наистина каза, че отсъства, но, както казах, съдържа се в другия документ. По темата джендър. Повдигна се този въпрос от Тереза, от Соледат. Голямото решение, което трябва да се вземе по темата джендър, е как работят добре работещите политики в северните държави на тема социопол или джендър. Да не се залагат само цели и да се натискат определени части от програмата, а да се види как работи това в нордическите страни. Много жени, учени, които са част от нашите срещи, казват, че се чувстват отлично, тъй като 40-50% от присъстващите са дами. И казват, това е много различно в моята страна. А, така че не трябва да се разглеждаме сами себе си прекалено критично, тъй като много сме направили. Искам да бъда по-амбициозен Соледа, Тан Ника зададоха въпроси. И Портиньо. Uh, bueno, primero sobre el presupuesto. Claro que... И така, отговарям за бюджета. Радвам се с сумата, казах, може да е по-амбициозна. Надявам се, че имаме съвет, извинете, съюзници сред вас, за да убедим държавите членки колко е важен бюджета. Тези 100 милиарда са символични сами по себе си и е нужно държавите членки да разберат нашето послание. Господин Ника зададе въпроси за гражданството. И затова тези мисии са толкова важни. Гражданите трябва да участват. Това е и целта на тези мисии. Важно е да се постигат и резултати, с които някакси да имат връзка гражданите. Това е целта ми. Искаме се да обясним по-ясно на гражданите какво правим с тези мисии. Задахме въпрос, зададохте въпроси по първи стълб. Ако погледнем всички бюджетни редове, и се запитаме кой е най-големият, ще видим, че това е Европейския научно-изследователски съвет. Искахме най-голямата сума, която се заделя в програмата, да бъде по стълб едно. Както казах в началното си изказване, винаги е много трудно този, този съвет да получи максимални средства. Говорихте и за социалните предизвикателства, както и социалните науки. Те са много важни. Ако погледнете нашето предложение по-подробно, има сфери, в които имаме интервенции, например темата демокрация, вглеждането в бъдеще, защитата на демокрацията, повече програми в тази сфера, културното наследство, социалната промяна, социалната устойчивост и така нататък. Всичко това е много добре дефинирано и би трябвало да е основна част от програмата. Тази секция. I, I have my colleague... Да, да, колегата чака отвън. Но така или иначе ще кажа, че що се отнася до МСП, точно с тях ще работи този съвет по новаторство. Малките и средни предприятия ще бъдат включени в този акселератор. Няма да изчезнат, ще се подобрят нещата. Всички тези елементи ще претърпят развитие. Председателят оказва натиск върху мен, но аз бих искал да отговоря на всички въпроси бързо. И след това мога в двустранен план да говоря с вас. Господин Касановски ме попита за рисковия, Тушановски, извинете, за рисковия капитал. Аз винаги съм щал рисковия капитал. Имаме такъв фонд за финансиране, той става реалност, където има за всяко евро, заложено от бюджета, да дойдат по 3 евра от частния сектор. Подбрали сме менеджери, имахме вече мероприятие с такъв менеджер, трябва сега да се наберат частните средства – Преди няколко дни бях в Прага. Там се срещнах с много интересни предприемачи. Мадам um, Веринка. Госпожа Веринка. Питахте за акселератора и патфайндера. In the ERC, we're not gonna divide the amount. Няма да разделяме сумите незабавно. Отдолу нагоре ще се тръгне но може да има една най-обща сума, а след това за акселератора ще има друга. Така е разделението. Господин Делунде зададе някои важни въпроси за действията в сферата на климата. Целта не изчезва, тя си остава. Въпросът ви обаче беше по-сложен. Той е свързан с това какво се случва, защо не постигаме тази цел съвсем ясно. Няколко елемента. Научно-изследователска дейност отдолу нагоре не се броеш. Имаше проекти по ERC, които допринесоха клим, климатичните проекти, но не могат да бъдат намерени в началото, тъй като те излязаха отдолу нагоре. А, така че опитваме се всичко да съберем заедно и трябва да положим повече усилия. Има предпазни механизми. Да, трябва да говорим за тях. Не сме просто любезни, това е нещо задължително. Надявам се да имаме мисия, мисии по тази сфера. След това говорихте за съвета. Надявам се да ме подкрепите да настоим в тази посока. Господин Силикиотис. Господин Силикиотис, вие ме попитахте за прехвърлянето, за, за трансферите, за преминаването на информация между всички сектори. Затова е важно да има открита, отворена наука, открити врати на всичко, което е от обществен характер. Дънакоплатеца трябва да има достъп. Не трябва да бъде затворено. То трябва да е за всички. За всеки един учен във всички части на Европа. След това казахте, че сте против военната част, но това не е част от дебата ни, тъй като Хоризонт Европа се занимава с гражданската част, а не с военната. И така че в ролята си тук аз мога само да ви кажа, че нещата ще са такива каквито са. Um, and uh, uh, I wanted to uh, reassure of uh, that. Uh, then you... Това мога да гарантирам пред вас. След това говорихте за различните държави. Науката е мост, който преодолява конфликти. Трябва да работим с всички държави, дори в най-сложните времена. Мостовете между държавите, споменахте една от тях – но мостовете между държавите са важни. Госпожа Капел. Uh, support, uh, your... Благодаря ви за постоянната подкрепа и казаното от вас. Синергията е изключително важна, казахте го и вие. Ще имаме структурни фондове, Хоризонт Европа ще работят заедно. Не става дума само за базови научни изследвания. Говорихте за тази цел от 20%, uh, our... които отсъстват от предложението. Но ако погледнете назад, ще видите, че по МСП сме над целта 20%. Обеден съм, че това ще продължи, но не е заложена тази цел все още. Забелязали сте го. Но, честно казано, не ни е нужна тази цел съветът ще даде тласък в тази посока и затова това не е нужно. Сега съвсем бързо. Господин Мартен, вие ме попитахте за нещо, което смятам, че е много важно и се крие точно зад идеята за мисиите. Не мога да го преведа добре на френски, но точно това се опитваме. И тези акумулаторни батерии са точно това. Дали може да има една Европа, в която има мисия, в която се казва, че европейците се гордеят, че са създали първата батерия или акумулаторна батерия, която ще даде възможност на един самолет да лети или пък такава, която ще даде възможност един автомобил да не излъчва никакви емисии. Хората не знаят най-добре коя е, за какво служат тези акумулаторни батерии. Така че ми хареса този пример. Знаете цената 10 милиона. Ние ще дадем повече. Важно е да има мисии в тази сфера. Отличен пример. След това господин Мариас. Be... Всъщност трябва да действаме реципрочно. Вместо да казваме, че искаме да защитаваме всичко, ще кажем да, искаме да защитим гражданите. Най-добрият начин да защитим гражданите е да поискаме еднакви усилия от двете страни. Ако направя нещо на някого, а той не ми го направи същото на мен, не <laughs> трябва да работя с този човек в тази сфера. Искам реципрочност. Had, um, uh... След това, господин Количек, много ви благодаря отново. Бях в Прага скоро и вие говорихте за техническите професии, например. Ще ви дам един пример тъй като няма да навлизам в подробности по всичко, което казахте. Как да създадем по-голяма привлекателност на тези тип инженерни технически професии? Трябва да покажем, че тези професии са важни. Това трябва да се покаже на децата. И да каже, че те са много важни за ежедневието. В а, света цифровия свят трябва да се работи в тази сфера и да се направи връзка между науката, изкуството и техническите професии, за да се създаде и известна привлекателност. Трябва да станат привлекателни тези професии за децата. Те да мислят, че с тях могат да се и забавляват. Така че трябва да работим по това. Всичко да стане много по-привлекателно. Само това исках да ви кажа. Чух ви. И накрая на Тереза. Не мога да отговоря за британското правителство, мога да отговоря само, че е съвсем ясно това в нашето предложение. Отворили сме вратата за Обединеното кралство. Вратата е отворена. И това е казано съвсем ясно в това предложение. И сега чакам. Чакам реакцията на Обединеното кралство, защото Съветът поиска да има и асоцииране на трети страни. Това е ясно разписано и в бъдеще по този начин може да работим с кралството. Благодаря. Извинявам се за заето от мен време. Много ви благодаря. Отлична, фантастична реч. Много точни отговори. Много ви благодаря за всички отговори. Е, благодаря ви за това, че сте готови да си сътрудничите с нас. Ние сме готови, подготвени сме за усилена работа и трябва да приключим всичко на време и всичко ще бъде наред. Благодаря ви, господин комисар. Uh, Скъпи приятели, госпожи и господа, минаваме от една точка на друга, всички от тях много важни. Скъпи приятели, моля. Like us, Ако някой желая да напусне залата, което няма да е много учтиво, Направете го бързо. Съжалявам да го кажа, но ние бихме искали да продължим. Нямаме много време. Скъпи приятели, следваща точка, номер 7 в нашия дневен ред, размяна на мнения с Мария Габриел, европейски комисар по цифровата економика, цифровото общество. Част от структурирания диалог Наскоро беше прията законодателната програма за МФР. Знаете колко е важна тази тема. Знаете как нямаме време. Цифровата програма, цифровата част от е, е, инструмента за свързване на Европа. Двете програми са от изключителна важност за нас. Разбира се, може да обсъдим и други въпроси, но, както казах, нямаме особено много време, така че, скъпи приятели, бъдете стегнати. Госпожо комисар, искам да ви помоля да направите встъпителните си думи. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, на първо място искам да ви благодаря. Благодаря за тази възможност да имаме обмен на мнение, който показва колко е важно да продължаваме да работим ръка за ръка с Европейския парламент и по-специално с комисията ИТРЕ на парламента. В самото начало трябва да кажа, че настоящия момент е изключително важен защото ние поемаме изключително важни решения за следващото десетилетие на Европейския съюз. Европейската комисия излиза с предложение за следващата МФР е, в е, доста ограничени сроково. Това предложение дава много важни промени за Европа в бъдеще. И така излязахме с един бюджет, който е модерен. Този бюджет дефинира приоритетите на Европейския съюз. В този бюджет цифровизацията има ново място, подсилено място, което логично означава и увеличаване на сумата за това. Също се съпътства с много по-кохерентна стратегическа рамка, за да се отговори в спешен план на исканията за инвестиции в тази сфера. Тези инвестиции в цифровизацията са насочени към всички държави членки, цялата територия на Европейския съюз. Искаме общ подход, за да може Европа да бъде по-конкурентна и по-силна. Всичко това обаче не може да се направи без подкрепата на Европейския парламент. И за това търси и вашата подкрепа днес. За това ми позволете да споделя с вас своята визия за тази бъдещ, това бъдеще на Европа и да изискаме тази цифрова промяна. Ясно е, че тук става дума за усилия, за полагане на усилия, така че в контекста на Брексит трябва да кажа също няколко думи, но тези усилия са нужни, тъй като без ключови инвестиции Европа и нашите граждани ще загубят много. Да говорим за една подкрепа за цифровизацията. Тази подкрепа в следващата МФР е свързана с четири принцип... Е, основни елемента – по принцип става дума за нова програма Цифровизация Европа, финансиране на в цифровизацията, в Хоризонт Европа. Видяхте, че с колегата Моедаш са обсъдили това. След това взаимосвързаността на Европа и накрая медия или, медии или творческа Европа. Първо, Цифрова Европа. Тази програма е важна и се радвам, че мога да подчертая, че за първи път в бюджет на Европейския съюз ние предлагаме една програма, която е насочена към европейското лидерство в цифровата промяна. Цифрова Европа дава постигане на стратегически капацитет за подсилване на конкурентоспособността на Европа и ще бъде от полза за всички тези инвестиции, в никакъв случай няма да дублират това, което правим, що се отнася до новаторство, научно-изследователска дейност, нито пък действия, които вече са предприяти в рамките на структурните фондове. Причината за съществуване на тази програма е съвсем ясна. Става дума за цифров капацитет кой или мощност, който е изключително важен, за да може да се преодоляват някои предизвикателства. Затова е изключително важно да се инвестира в важните технологии за момента и тази цифрова трансформация да бъде в служба на гражданите. Когато говорим за бързи действия, трябва да кажем, че тези средства трябва да дойдат от бюджета. Някои ще кажат защо от този бюджет. Защото сега може да покажем, че силите на пазара не могат сами по себе си да направят тези инвестиции. И искаме тези инвестиции да бъдат насочени към големите сектори в економиката. И ако това не, не стане, положението няма да бъде стабилно. Затова европейски бюджет се намества, за да може да преодолее този недостиг на пазара и да се стигне до това ниво на инвестиции в цифровизация, което е нужно. Ние го знаем. Китай, САЩ, наши конкуренти, избират да инвестират наистина огромни суми. Държавите членки сами по себе си не биха могли да отговорят на такъв тип инвестиции в световен план. Ако бюджетът предлага 9 милиарда евро, и това е наистина едно усилие, то тогава в бюджетния контекст, настоящия бюджетен контекст, не може да даваме по-малко от нашите конкуренти – защото това ще доведе до риск и ще доведе а, до минуси. Това е отправната точка на нашите инвестиции. Обедена съм, че ще можем да изиграем оптимално този матч, да има добра координация и да изпратим ясен сигнал. Този бюджет всъщност изпраща точно такъв ясен сигнал за инвестициите от бюджета и от частния сектор – Цифрова Европа като програма ще подсили стратегическите европейски способности в ключови технологии и ще даде възможност да се направят такива и от частния сектор. Това ще бъде голяма подкрепа за конкурентоспособността в бъдеще и развитието на европейско лидерство в пет основни сфери. Отлична работа, изключ изкуствен интелект, киберсигурност, напреднати компетентности в сферата на цифровизацията и оптимално използване на цифровия капацитет и оперативната съвместимост. Имаме ясна представа за резултатите, които очакваме в тази сфера. Използването на изкуствения интелект само по себе си трябва да доведе до увеличаване за БВП по света – ние бихме искали да изиграем своята роля и да изиграем а, и като цяла Европа такава роля. Що се отнася до киберсигурността, Европа трябва да се превърне в лидер в края на този период, а, края на МФР. Програмата Цифрова Европа дава една възможност да развием цифрови компетентности, които са напреднич, напреднали, за да може има и такъв тип използване. Що се отнася до тези дейности, ние имаме огромното желание Европейския съюз да изиграе своята роля за новаторите и предприемачите. Няколко думи по втория елемент. Вторият елемент за подкрепа е свързан с новата програма за научно-изследователска дейност Хоризонт Европа. Там ще има изключително важна подкрепа, увеличена, 6 милиарда евро. Това е един важен сигнал, за да може нашите изследователи да могат да работят и да изграждат европейското лидерство в сферата на новаторството и цифровизацията. Хоризонт Европа ще даде конкретна подкрепа за научно-изследователска дейност и новаторството в цифровите технологии, за да се създадат необходимите условия за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени в сферата на цифровизацията и промишлеността. Важно е да можем да разработим генерични технологии, като например изкуствения интелект и роботиката в сферата на устойчивостта и киберсигурността. Това също е изключително важна тема. Що се отнася до отворената открита наука с подкрепата на електронните инфраструктури и що се отнася до новаторството в подкрепа и засилване на революционните новаторски идеи. Това са някои от целите, които сме си заложили – Що се отнася до свързаността? Механизма за взаимосвързваност на Европа, така наречената програма СЦЕФ. Това е третия стълб, в който се подкрепя цифровизацията. Разбира се, искаме нов код за електронна комуникация. Благодаря на председателя Бузек, както и на докладчика на парламента, госпожа Декостили и всички докладчици в Сянка. Това което изпращаме като послание, е да ни се дадат възможностите да имаме повече частни инвестиции, което да служи за европейската свър... на европейската свързаност. Благодаря за вашето сътрудничество, което бе наистина изключено в тази сфера. Но имаме нужда от инвестиции. Знаете, че е огромна потребността, защото няма такива искаме да постигнем целите си до 25-та година и затова ще имаме от над 500 милиарда евро повече и имаме нужда от това европейския бюджет да изиграе своята роля и по-специално в трансграничен план и в сфера, в която пазара като че ли не успява да го направи. Затова предлагаме CEF2, цифровизация или инструмент за свързване Европа 2. Става дума за свързаността. Това означава физическа инфраструктура за високодебитен интернет и използване на тези технологии трансформирането на предприятията в цифровата сфера, модернизацията на транспорта, на енергетиката, на здравеопазването, на публичната администрация всъщност идват точно от това, от този, е, тази мрежа, от високодебитен интернет, е, който да бъде и надежден и економичен. Искането на инфраструктура е, на високо ниво винаги нараства. Новият механизъм за взаимосвързване на Европа може логично да сложи фокуса върху цифровата свързаност. Нашето предложение е да имаме бюджет от 3 милиарда евро. Тази нова програма за свързване на Европа ще даде възможност да се свържим в трансграничен план, например трансгранични координори, оси, Wi-Fi for EU и проекти, които са свързани с социално-економически гигабитови мотори. т.е. с тях ще се свържат и болниците, и училищата. Тази програма ще допринесе също за свързване на европейските домове с една високоскоростна връзка. Програмата InvestEU ще даде тази възможност или пък структурните фондове. Те също трябва да дадат по-амбициозен принос за да се избегне този риск от цифрово разбиване. И четвъртата сфера в бъдещия бюджет на Съюза е свързана с медиите и творческа Европа. Преди всичко там целта е да се насърчи конкурентоспособността на аудиовизуалния ни сектор. Последният е изключително важен цифровата технология в напреден вид, напреднал вид трябва да го догони или да, да бъде ясно свързана с него. Трябва да има ясно свързана ясна връзка между европейците, да се насърчават нашите основни ценности, ценности, които основаха Европейския съюз и да отдадат връзката с трети страни. Тези четири елемента са основата на този нов подход за инвестиции в цифровизацията до 28 година искаме солидна връзка, за да имаме ясни, да, поженем успехи и всеки да може да изпълни бюджета си. Разчитам на вашата подкрепа, за да може Европа да бъде на първото място. Тя го заслужава за модернизиране на економиката и за положителна цифрова трансформация, която да е от полза на цялото ни общество. Сега съм на ваше разположение, за да изслушам внимателно вашите становища, вашите идеи, вашите въпроси и да се опитам да ви отговоря. Благодаря. Uh, Благодаря ви много. Ясно изявление, ясна презентация. Нямаме много време за двете програми Цифрова Европа и инструмента за свързване на Европа. Ние се чувстваме отговорни и за двете програми. Разбира се, като казвам инструмента за свързване на Европа, имам предвид неговата цифрова част. Ангелика Манер, докладчик за цифрова Европа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Като докладчик по програмата Digital Europe искам да приветствам предложението на комисията. Това е много важен ангажимент от страна на Европейската комисия. Бих искала да се възползвам от възможността и да, се, да благодаря на службата на комисията за това, че са на разположение, както излезе предложението. Обменихме много, много конструктивен дух, мнение, бяхме е, ефективни, запазихме добро темпо на работа. 5 е милиарда евро, които ще започнат така след 3 години голям е натиска върху парламента и неговите служби. Много мнения бяха разменени между парламента и комисията. Предстоящото австрийско председателство ще продължи работата по цифровия дневен ред за през следващите 6 месеца. Чакаме съвета да изкаже своето мнение за това дали може да се използва бърза законодателна процедура. През това време се надяваме комисията да установи ползотворно сътрудничество с съвета и да се възцари дух на конструктивно сътрудничество. А, ние като съзаконодател трябва да приемем целите и да предоставим на нашите инвеститори предсказуем сценарий и е, възможности за инвестиции. Благодаря на диалога с комисията вече сме заснили много отворени въпроси, но няколко въпроса остават неизяснени, тъй като не всички предложения бяха е, оповестени по едно и също време. Затова ние имаме въпроси, свързани с практическите аспекти на синергиите и прекия менеджмент, който ще осъществяват европейските агенции. Искам да спомена няколко елемента. Първо, да е, суперкомпютинг. Момента трябва да се използва без да се колебаем. Топ 10 установки с суперкомпютри, нито една от тях не е в Европейския съюз. Девет от тях са на Обединеното кралство, чиято съдба предстои да бъде определена. Имаме за момента ключово предложение за съвместно европейско предприятие, заложено в цифровия дневен ред. Бихме ли могли да очакваме скорошно споразумение относно съвместното предприятие за суперкомпютър? Това е първия ми въпрос. Втори въпрос, свързан с целта за киберсигурността. Е, и това, че се предвижда да има ново звено, което да отговаря. Госпожо комисар, бихте ли ни посочили ориентировъчна дата, на която ще излезе новото предложение и да кажете каква ще бъде ролята на ЕНИЗА във връзка с това ново звено? Трето, изкуственият интелект. Изкуственият интелект и до този момент е бил важен елемент в работните програми и в областта на роботиката. тук има и компонент за частни инвестиции и публично-частни партньорства. Имаме на практика твърде много доклади, които а, а, показва, че изкуственият интелект вече е готов да навлезе в бизнеса, но бизнеса не е готов за изкуствения интелект. Трудностите съществуват трудности, затова приветстваме изграждането на дигитални хъбове, които ще помогнат и на малките средни предприятия да се възползват от решенията за изкуствен интелект. Съобщението относно изкуствения интелект се казва, че ще се инвестират 1,5 милиарда ем, в рамките на програмата Хоризонт Европа и комисията има координиран план по тази тема, който ще бъде прият до края на тази годин. в съобщението се казва, че ще има нови хубави, които ще работят в тази област. Цифрова Европа, когато започна да работи за 2000, през 2021 година, тогава тези вече съществуващи хубави ще поемат ли управлението на тези програми и ще се разширят ли и към други цели? и най-вече към хоризонталната цел за хоризонтални цифрови схеми. И накрая програмата има ли за цел да катализира частни инвестиции, за да максимизира ефекта от използваните европейски средства, като пак подчертаем, че целта не е да се замести националното финансиране с европейско такова предложението въвежда ограничения за единица единици разположени в трети държави. Като цяло ние трябва да гарантираме европейска рамка, в която страните членки да участват за изпълнение на целите за киберсигурността. Още веднъж приветствам предложението на комисията. Очаквам ползотворно сътрудничество. Благодаря ви, госпожо докладчик, за това. Сега представителите на политическите групи. Пол Рюбих. Аз също Искам да поздравя комисар Мария Габриел. Досието е много важно за бъдещата ни работа. Ако успеем да направим така, че един цифров пазар наистина да бъде един цифров пазар, ще сме спечелили. Комисарът правилно каза, че пазара се провали в много отношения, защото политиката позволява да съществуват много олигополи страните членки, които да управляват работата. Е, видяхме колко загубих далеко съобщителните компании е, в областта на, на е, интернет, Wi-Fi. Така че сега става дума за това това, което разработи СТОА като стратегия а, да се, е, е, да се разгледат. Разбира се, в силозите, които са заложени в тази е, стратегия, тези силози, реалният свят се отразява като цифров в момента това се прави с помощта на сим-карта, на имейл адрес, но това отговаря ли все още на съвременните е, тенденции? Правилно ли е идентичността да се гарантира с сим-карта или с имейл адрес? Не трябва ли да се разработят платформи, които да не дадат възможност, както и в реалността да гарантираме нашата идентичност. Наред с тази силодейност да се, да се развие така наречената пайп а, а, дейност. Моят въпрос тази връзка е как ще изглежда хоризонталното сътрудничество между Берек, ЕСА и НИЗА и всички останали наши агенции? Има ли анализ на комуникацията между нашите е, агенции? Видели ли сме вече кой с кого не комуникира и за да можем да открием белите петна в комуникацията и да можем да насърчим и да развием комуникацията. Мисля, че това е от централно значение. Благодаря. Господин Зориньо, докладчик сянка на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо комисар. Тази програма ще създаде голяма възможност за Европа, за да не играе второстепенна роля в глобалната надправа. Радвам се, че парламента и комисията ще успеят да дадат конкретни отговори на гражданите. Да засегна само един въпрос. Доверие. Говорим си за 9 милиарда и половина евро. Важно е гражданското общество, с което трябва, трябва да работим, да ни вярва. И това ме отвежда до въпроса за Wi-Fi for You. Надявам се, че по време на пленарното съдание през юли вие ще дойдете, защото ще дебатираме по този а, въпрос. Въпросът е чувствителен. Трябва да намерим решение на проблемите и когато гледам програмата и точка 8, виждам, че не можем да намерим начин да продължим Wi-Fi for EU, нещо като втора част на тази а, програма. Ние не можем да се свържем с местните власти, които имат отчаяна нужда да бъдат свързани. Мисля, че си заслужава да продължим тази програма, защото трябва да спечелим отново доверието на хората. Колкото е по-голямо е това доверие, толкова по-добре. Господин Тошановски за ЕКР. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Добре дошли в нашата комисия. Много се радвам на това, което чух във вашето изложение. Нека сега да ви изложа накратко как аз си представям цифровия дневен ред за бъдеще. Едно предупреждение възоснова на моя опит. През изминалия финансов период аз бях докладчик по CF и цифровия дневен ред. Говорихме за бърз интернет, и в някакъв момент вече курса за бъдещото развитие не беше толкова ясен. В продължение на половин година дебатирахме как да залегне това в законодателството, а резултата сега, 4 години по-късно, е точно толкова неясен, колкото и тогава. Високо скоростния интернет е голяма тема за Европа и трябва да получи подкрепата, за която говорихте. Мисля обаче, че курсът трябва много ясно да бъде очертан. Самият аз ще бъда докладчик в сянка а, за суперкомпютрите. Вече съм докладчик в сянка за суперкомпютрите и виждам една трудност въз основа на моя опит. В Чехия се изпробват суперкомпютри, които биха могли да се конкурират в световен мащаб – Тези суперкомпютри трябва да се състоят от няколко части, които ще се финансират с публични средства. Мисля, че при подобен проект трябва да се действа бързо, трябва да се започне веднага. В противен случай проектът няма да оцелее. По въпроса за кодекс. Кодекс от улесни законодателната ни а, работа, особено в областта на далекосъобщенията. Знаем обаче, че без частни инвестиции в големи размери нищо няма да стане. Как обаче ще го направите? Често говорим за това. Но как? Как как се мобилизират частни инвестиции. И накрая успех при програмите. Надявам се скоро успехите да станат. За зелените. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Вашето предложение за Digital Europe изглежда като пътна карта за бъдещето. Няколко въпроса. Виждаме, че е, сте поставили на първо място е, суперкомпютър, изкуствен интелект, е, уменията на второ. Въпросът е как да постигнем успехи по отношение на изкуствения интелект, след като има бели петна в комуникацията и разлика в скоростта на интернет подходяща подкрепа за развитие на широколентовите високоскоростни мрежи за постигане на 100% свързаност е добра първа стъпка. Това първо. Второ, в областта на уменията ние учим нашите деца да ползват е, интернет, да ползват интернет, да създават документи, но учим ли ги как да различават информацията от дезинформация, дезинформацията въпрос, който става все по-актуален е, в Европа. Е, трето. Наскоро комисията публикува акт за киберсигурност агенциите подходящи ли са да а, а, изпълнят тази е, цел? Отвояването на средства достатъчно ли или пък е нищо? Е, свидетели сме на това как се хакват е, устройствата на потребителите. Това не е приемливо за нас. Трябва да имаме по-високи цели. Благодаря. Госпожа етапа за ЕНФ. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар. Поздравявам ви. Е, вие сте първия комисар по цифровите технологии със собствена е, програма. Вие показвате колко сериозна е тази област. В крайна сметка разполагате с бюджет от 9,5 милиарда евро. 78% от тези средства ще се насочат в две посоки – изкуствен интелект, суперкомпютри и киберсигурност. Колегите вече казаха множество неща по тези теми. Разбира се, че ви е необходимо частно финансиране. Суперкомпютри, знаете какво правят Съединените щати, знаем какво се прави в Азия. Европа в момента подкрепя квантовите технологии проект с голям синергия с изкуствен интелект и суперкомпютрите. Има добра нова мрежа за сътрудничество в Европа в областта на киберсигурността. Колегата в началото каза, че бюджета на ЕНИЗА няма да стигне, за да се изпълнят всички мерки, които са необходими и са предвидени за факта за киберсигурност, бих искала да ви помоля за малко повече разяснение за това какво ще правим с националните центрове за компетентност. ЕНИЗА ли ще поеме този мандат от съвета или е, от е, страните членки? Може ли да поясните? Наред с програмата Digital Europe е, тя е втората по важност е, да, да засегна въпроса за втората по важност програма, инструмента е, е, за свързаност на, на Европа, 2 милиарда за разширяване на цифровата инфраструктура, широко лентове интернет. Много добре, защото без тази инфраструктура другите мерки няма да могат да се изпълнят. Мерки за 5G и така нататък. Всички тези мерки са ни необходими и за другите програми. ЦЕФ, за щастие, през следващия период период се увеличи с 47%, въпреки че цифровата инфраструктура е само 7% от общия бюджет. И за това искам да ви попитам, ще предприемете ли стъпки, ще предприемете ли мерки за ускоряване на разрешителните процедури, за подобряване на трансграничния обмен? Ще се свържете ли с страните членки, за да а, им покажете, че е необходимо бързо да се създаде покритие с бърз широколентов интернет? Благодаря. Нашия официален проект и предложение от името на комисията ИТРЕ във връзка с бюджета за следващата година – се основаваше на повече пари за ЕНИСА. Знаем го добре. Това беше официално предложение, което беше гласувано в нашата комисия. Това не трябва да се забравя. Благодаря сега другите оратори. Двама човека са се записали. Едуард Мартан и Яромир Кохлечек. Заповядайте, колеги. Мерси, мсю президент, мерси, на Благодаря. Благодаря за представената, госпожо комисар. Ще бъда много бърз. Не съм много сигурен в това, което казвате. Бюджета за цифровизация е много по-малък от този на САЩ и Китай, казахте го и вие. Но пак има доста средства. Подготвяме текстове за киберсигурност, за чуждестранни инвестиции. Те са под това, което искаме. Киберсигурността е много важна. Не всички страни са едно и също ниво и не всички страни могат да заделят средства, за да има високо ниво на киберсигурност. Сега бюджета ни е по-малък от този нашите конкуренти, но не може пък да им оставяме отворени врати. Вижте какво се случва с Китай и Тръмп. Китайците гледат към Европа, за да видят дали не могат да си купят предприятия, особено цифрови, или хора с висока квалификация в цифровизацията. Не може да финансираме бъдещите кадри на китайците. Сега този бък на Wi-Fi за Европа. Всичко рестартира, тъй като има някакъв бък, но през октомври. Какви ще бъдат критериите за това? Малко аматьорски звучеше. Първия, който дойде, ще получи. Не може така. Изведнъж се оказа, че има някакви хитринки в компютрите. Ще има ли същите правила или ще ги промените, или малко по-професионално ще се подходи? Благодаря. Яромир Кохличек, заместник председателя. Аз искам да задам само един въпрос. Как да имаме високоскоростен интернет в цяла Европа? Тоест, не само в големите градове, но и в селата. Thank you very much. Благодаря. Госпожо комисар, това са въпросите от наше име. Чакаме вашите бележки и отговори. Ако е възможно, естествено. Благодаря. Председателю, благодаря на всички, които се изказаха, ако въпросите бяха много конкретни. ще групирам въпросите. Служа благодаря ви за въпросите. Те бяха много задълбочени. Надявам се да имаме отлично сътрудничество в бъдеще, защото знам, че ме разбирате, виждаме които изказването, особено за цифрова Европа. Благодаря за конкретните въпроси. Що се отнася до въпросите? Имаше и други изказвания, които са свързани с това, докъде сме стигнали последната година. Сигурно си спомняте, че в началото Имахме 7 държави членки, сега имаме 20. Искаме тази инициатива да се превърне в обща инициатива за Европейския съюз. Финализираме по време на българското председателство така наречените съвместни предприятия. И затова повдигам този въпрос, защото ще бъде изключително важно да имаме ясни правила за управление, свързани с правото на гласуване, с участието. Всички тези въпроси не ни обягват. Това, което е важно за нас, е всъщност да не забравяме малките и средни предприятия. Трябва това да бъде отворено не само за елитна публика, а за всички. Днес искаме да направим така, че всички държави членки, малките и средни предприятия да се възползват от това. Поради тази причина в програмата Цифрова Европа предлагаме 2,7 милиарда да се вложат. Ще дадем по-голяма консистентност или последователност на тази амбиция да имаме свръхкомпютри от 2023 година. Отговарям с така и на въпроса. Да, има такъв ангажимент, има такива инвестиции, но за това сега обръщам внимание на правилата, които ще управляват тези европейски проекти. Що се нася до тези центрове за цифрови, цифрово новаторство. Финансираме проекти, които се прилагат от тези центрове или хабс в цифрова Европа и това е нещо ново. За първи път се създава програма, която ще финансира такива центрове във всяка държава членка. Искаме да имаме по един оперативен център, за да видим как може да съберем общи, общо силите си, така щото тези центрове за цифрови новаторства да вървят напред. Сега идеята ни не е да имаме просто е, от тук до 2020 такива центрове във всеки регион. Не, идеята всъщност е наистина да създаде мрежа. Мрежа сред тези центрове за цифрово новаторство. И така ще избягваме и дублирането на усилия, да не правим едно и също малките и средни предприятия да получат подкрепа, да се тестват новите технологии преди да се вземе решение за инвестиции. Тук има един много важен аспект, който бе повдигнат от служа Ленард, който е възможността да имат цифрови, е, цифрова компетентност. Много важна тема. Ако говорим за това, че искаме такива центрове във всеки регион на Европа, тогава ще знаем, че трябва да има и цифрови умения. Тогава принципа за близост е важен и при гражданите. Аз съм повдигнала вече този въпрос в моя екип е, и гледаме много важно подкрепата на парламента в тази сфера. Що се отнася до въпросите, които са свързани с киберсигурността? Ролята на ЕНИЗА е ясно определена. Трябва да си припомним, че сега имаме директивата НИС. Тя е тук от 9 май. Тази директива трябва да се изпълни на практика. Това е първото законодателство в сферата на киберсигурността. Що се отнася до ЕНИЗА, парламент работи в тази посока. Не искам да се бъркам във вашето становище, но искаме да укрепим капацитета на тази агенция, оперативния капацитет и да дадем тази агенция повече човешки ресурси и повече бюджет. Когато говоря за оперативен капацитет, не забравяйте, че в предложението дадахме една възможност на държавите членки да изискат от ЕНИЗА да посочи къде са слабите места и в същото време да се опита да ги поправи. Ениза няма да излезе извън мандата, който е предоставен. Не говорим за нова организация, говорим за създаване на център на компетентности в държавите членки с централизирано звено – за да може да се видят какви са е нужните инвестиции за технологично развитие и развитие на човешките ресурси. Предложението за ЕНИЗА предвижда част от персонала на агенцията да бъде в Брюксел по оперативни причини, за да има обмен на информация и той да се извършва максимално бързо. Също така искам да повдигна въпроса за сътрудничеството между ЕНИЗА и другите агенции. То започва сега. Не бяхме решили този проблем. Казвам го така простичко, защото от около месец подписахме за първи път меморандум за разбирателство между Европол, ЕНИЗА и Европейската агенция за отбрана, за да може да се обменя информация и да продължим заедно да изграждаме по-голяма киберсигурност. Говорих с директора на ЕНИЗА и всяка една среща с него говоря по темата. Новите технологии са факт и трябва да се опитаме да ги използваме максимално бързо и да гарантираме киберсигурността им. Смятам, че този въпрос винаги ще остава във вниманието ми що се отнася до Wi-Fi for Europe. Двата въпроса бяха свързани. Какво се случи с този проект Wi-Fi for EU? Станахме жертви на успеха си. Никога не е имало такъв голям интерес от страна на общините за един европейски проект. Изключителна мобилизация на хората. 18 Хиляди регистрации имахме за по-малко от месец. 15 май трябваше да стартират нещата и тогава получихме 3500 първите 5 секунди. Първите 10 секунди 5000. И просто в този момент получихме информация от трета страна, че има технически проблем. И така изглеждат нещата. Когато е 13 часа тук, е 14 часа в България, например, така че има такава разлика. Тоест, не са виновни общините, те просто трябва да знаят. Някои преди, други след часа трябва да кандидатстват. Да, наистина такъв беше принципа. Първия записал се, първия обслужен. Видяхме обаче, че този принцип не е спазен. И няма необходимите условия, условия за да го спазим. Поради тази причина решихме да анулираме първия призив за записвания и сме се ангажирали процедурата да не закъснява за 15 май, първите хиляда, трябваше да получат нотификация през септември. Сега обаче, нали, ще запазим пак това през есента. Бихме искали да стартираме този пак призив за записвания и ще гарантираме пред общините, които вече са се регистрирали, че няма да има нужда отново да се регистрират. Те вече са записани. Е, просто трябва да натиснат бутона и да подадат кандидатурата си. С моя екип сега работим усилено на първо място да няма пак такъв фал. На второ място смятаме, че трябва да гарантираме повече средства, за да може да покрием повече общини. Поради това работим така активно и можете да разчитате на моята подкрепа, да има Wi-Fi 2 искаме да работи системата. Няма да го скрия. Не ми се отрази добре, тъй като това за мен това бе символен проект. Но много бих искала през септември да имаме повече общини, които искат да получат такъв ваучер, нещата да заработят и да продължим да защитаваме един проект, който ще може да покаже, че е един проект, който показва, че можем да работим по проекти и те да работят добре може да разчитате на моята подкрепа. И лично се извинявам за това, което се случи, но така или иначе ние сме мотивирани, концентрирани и се надяваме това да не се случи пак. Още един въпрос. Цифровите умения. Знаете, че това ми е също много при сърце. В програмата Цифрова Европа 500 милиона бяха заделени за напреднали умения. Познавате цифрите по-добре от мен. Е, сега имаме нужда от много специалисти. Сега 300 ще станат 100 хиляди такъв тип специалисти. Но тази програма не е единствената, която ни дава възможност да преодолеем този недостиг на цифрови умения. И това, което се опитваме да направим е, в координация с е, другите комисари, например, програмата Еразъм Плюс, или плана за действие в Цифрова Европа. През юни ще започне пилотния проект схема за цифрови възможности. Там ще се опитаме да даде възможност на 5, 5 до 6 хиляди студенти да могат трансграничен план да се учат от 4 до 5 месеца. Така че имаме много фирми, които искат да участват вие във вашите страни можете да популяризирате тази инициатива. Не искаме това да са само IT специалисти, искаме студенти, които се занимават с социални науки и други такива, за да има конкретни представи за блокчейн, за суперкомпютрите, за веб дизайн и така нататък що се отнася до плана за действие Цифрова Европа. В този план също искаме Wi-Fi for EU, т.е. безжична връзка за училищата. Също така програми за учителите и наистина тук отварям една скоба. Много често се съсредоточава върху младите хора. 25% от младите хора казват, че не вярват на учителите си, защото те не владеят новите технологии. Така че това е едно голямо предизвикателство, което се опитваме да преодолеем. Заедно с други комисари в сътрудничество и в програмата Цифрова Европа също. Но това не е на втори план, аз държа да го подчертая. Не сме направили иерархия между изкуствения интелект и уменията или публичната администрация или суперкомпютрите. Не. Има пет сфери, в които е изключително важно да се действа и сега а, ние можем да напредваме по всичките пет едновременни, и затова е важно да се направят стратегически инвестиции. Що се отнася до цифровата инфраструктура и по-бързите процедури. Не мога да се ангажирам на този етап, но ще работим в сферата. Що се отнася до въпросите свързани с частните инвестиции, а, разликата между селските райони и градските райони. Имаме инструмента за свързване на Европа, но увеличаване на бюджета от 1 до 3 милиарда, ако се използва добре, да, може някои региони ключове да бъдат е, решени проблемите там, но имаме и кода за новата електронна комуникация, там са нужни частни средства, трябва да има и сигурност, правна сигурност за инвеститорите също и точно това се опитахме да направим в рамките на новия кодекс за електронна комуникация, като заложихме мерки за с инвестиции, за да се насърчи достъпа и това е нашата рамка за бъдещото десетилетие. Аз аз мисля, че това е най-добрият баланс, който сме постигнали, който можехме да постигнем между парламента, съвета и оригиналния текст на Европейската комисия. Искам също така да кажа няколко думи, свързани с изкуствения интелект. Това е една тема, която е изключително важна. Стратегията ни е за Изкуственият интелект има три измерения, които за нас са равнозначни, т.е. еднакви по тежест. Технологи... Е, Индустриалния капацитет, целта ни е ясна, милиард и половина евро, които трябва да бъдат мобилизирани заедно с публични частни инвестиции – и се надяваме до 20 милиарда да се стигне 20 та година, като целта е да имаме 20 милиарда годишно за бъдещото десетилетие, за бъдещия период. Следващия елемент, който е изключително важен в стратегията за изкуствения интелект е социално-економическите аспекти, въздействието върху пазара на труда и въпроса свързан с уменията. И за това отново тези центрове за цифрово иновации. Имаме един план, който ни дава възможност да подходим секторно или отраслово много по-бързо. Третият аспект на нашата стратегия за изкуствения интелект, и това е добавената стойност на европейския подход, са етичните проблеми и правните проблеми. Европейски парламент е доста напред в тази сфера. Госпожа Делво с нейния доклад, знаете, работи по тази тема. Заложили сме експертна група на високо ниво, което ще се срещне едната седмица. 52 експерти бяха избрани. Днес за първи път правим такава работна група с представители на държавите членки. Преди да дойда при вас, бях при тях. Съвсем ясно е, че когато говорим за изкуствен интелект днес, да, това е една огромна възможност, но в същото време трябва да се вземе предвид факта, че гражданите губят работните си места и няма още такова доверие. И е нужно да се отговори на този въпрос. Уменията, ролята на тези цифро... центрове, извинете, или хъбс, малките и средни предприятия. Имаме и платформа за изкуствен интелект при поискване. Това е една платформа, която отново дава възможност за обмен на мнения, достъп до алгоритми. Това са основните елементи. Що се отнася за изкуствения интелект, има така вече набрана скорост – заедно с държавите членки. Всички смятаме, че това е една възможност за, Итали... за Европа да догони водещите по света и социално-економическите проблеми също са много важни, които са в компетентността на комисията, както и етичните въпроси. Госпожо Линар, надявам се да продължим да си сътрудничим в тази сфера заедно с вас. Не знам дали успях да отговоря на всички въпроси. И накрая нещо все пак да кажа за киберсигурността отново. Сертифицирането. Ние вярваме на Европейския парламент, който сега ще финализира работата си по тази тема. Сигурно знаете, че в нашето предложение това е доброволно. Когато говорим за киберсигурност, не може да оставим всичко в ръцете на държавите членки. Поради тази причина имаме ясна роля на ЕНИЗА, Имаме система за сертифициране, която предлагаме за първи път, в която държавите членки, промишлеността имат своята роля. И когато говорим за киберсигурност като капацитет за устойчивост в държавите членки, аз лично очаквам да чуя от държавите членки какво ще направят те, какъв ще е техния механизъм за координация, а, за да имаме нещо оперативно. Заложихме тези елементи. Имаме също така и центрове за умения, за компетентности в държавите членки. Искаме също такъв център в Европа за отлично качество, за да може да се инвестира в експертните познания, за да може тези знания да се движат между отделните страни, да работим по устойчивостта, по превенцията, а не да действаме само адхок и да имаме такива отрицателни последствия, каквито се случват от време на време. Ще спра до тук. Надявам се да отговорих на голямата част от въпросите ви. Много ви благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря ви, госпожо. Отлично. Нямаме много време, но мисля, че отговорите ви бяха много ясни. Разчитаме на сътрудничество с вас и в бъдеще. Много работа ни предстои. Уважаеми приятели, утре в 10 часа ни предстои гласуване в нашата комисия. Благодаря на всички. Ще се видим утре в 10 часа. Моля всички да дойдат.